Уважаеми колеги, скъпи приятели, за мен е удоволствие да ви видя всички. Тук днес надявам се, че вашата почивка е била добра, въпреки че, за съжаление, имаше много обезпокояващи събития по света. Това не е необичайно, че по време на коледните и новогодишни празници се случват много достойни, за съжаление, неща, изнасят се присъди, и тъй нататък. И така започваме с приемане на дневния ред. Дали можем да се съгласим с така предложения дневен ред? Да, и честита нова година на всички, и разбира се също и на преводачите, на всички, които присъстват тук. И така, доколкото разбирам, дневният ред се приема. Бих искала да обявя, че както обикновено това заседание се излъчва по интернет и камерите автоматично се насочват към оратора в момента, в който той си включи микрофона. Само ще направя едно кратко съобщение и ще ви дам дума, госпожо Виржия и така излъчват ни по интернет, както обикновено. Камерите автоматично се насочат към оратора в момента, в който той включи микрофона. Затова, моля, включвайте микрофона си при началото на изказването. Моля, изказвайте се ясно и бавно поради превода. Знам, че не съм човека, който образец за бавно говорене, но все пак се старая. Искам да напомня на онези, които седят близо до оратора, че те също ще бъдат показани от камерите. За това моля ви да не водите никакви странични разговори и да не пресичате а, коридорите пред оратора. Госпожо Вирчи, заповядайте, имате думата за процедурен въпрос. Да, госпожо председател. Сигурна съм, че знаете, че от средата на декември в Тунис има известни безредици. За съжаление, този уикенд положението много се влуши. Чухме за около 50 човека, които са загинали, макар че в началото се говореше за 20 или 30 в трите области, които са най-засегнати. Като си има предвид какви дебати сме провеждали до сега в нашата комисия, мисля, че не може днес просто да пренебрегнем този въпрос. Тунезийското правителство показва своето лице тук и трябва да покажем нашата позиция. Председателката. Голям брой политически групи планират да предложат дебат за пленарната сесия. Госпожа Вержо, да, моята група ще направи това. Надявам се, че и други ще се присъединят към нас. Има граници на онова, което можем да приемем. Идват а, образи и картини по интернет, които са абсолютно неприемливи. Да, вие сте напълно права госпожо Вержо. Госпожа Халтала продължава. Предлагам да приемем протоколите от заседанието от 14 октомври. Ако няма възражения, те ще се считат за приети. Сега съобщение на председателя. Съжалявам, че има много неща, по които трябва да коментираме сега. Ще се опитам да съм кратка. Искам да ви напомня, че преди коледната вакансия присъдихме наградата Сахаров, приехме и годишния доклад на госпожа Андрикиене. Този доклад дава възможност ние да следим как работи върховният представител на Европейския съюз. Благодаря на госпожа Андри Киене, Искам да кажа, че точно преди коледа получихме информация от върховния представител относно ключови назначения в службата за външна дейност в областта на човешките права. Искам да приветствам новия постоянен председател на КОХОН, постоянната група по човешки права, господин Енгелберт Кохоман от Австрия. Сигурна съм, че ще имаме плодотворно сътрудничество с него, тъй като той е опитен член на работната група. С облегчение можем да кажем, че дългата кампания относно това да се създаде дирекция по човешките права в рамките на службата за външна дейност се увенча с успех. Госпожа Вероника Кейнс беше номинирана госпожа Вероника Арно, извинете, беше номинирана за директор на тази дирекция – тя също има дългогодишен опит. Ще обсъдим това назначение малко по-късно. Преди вакансията парламента прие няколко важни резолюции. Една за Афганистан, една за Малайзия. През последните две седмици и половина аз бях в Малайзия, като не си почивах само, а и разглеждах проблемите свързани с плантациите за памово масло, ние разгледахме практиките за бой с пръчки в нашата резолюция. Разгледахме и ситуацията с хомосексуалистите в Оганда. Имаме резолюция, както имаме резолюция по отношение на еритрейските беженци в Синайската пустиня. Едуард Макмилан Скот, който май не е тук сега, беше с мен в Осло на 10 декември, когато беше дадена Нобеловата награда за мир на Ли Жамбо. Церемонията беше изключително вълнуваща. Това е нещо като незабравим момент за мен в моята политическа кариера. Говорихме с редица защитници на човешките права от Китай, които за съжаление не могат да живеят в Китай. Знаете, че лауреата не можа да пътува до Осло. Можем да заявим, че всички държави членки, които имат дипломатически представителства в Осло, успяха да присъстват на тази церемония. Видяхме обаче, че 15-20 страни решиха да последват Китай и да не участват. Положението в Беларус ангажира нашето внимание, онова, което се случи след изборите на 19 декември. Малко преди коледа председателя Бузек пое инициатива и се съгласи да има извънредно заседание относно положението в Беларус. Надявам се, че всички ще присъствате там. Това заседание ще е на 12 януари между 1 и 3 часа. Лидерите на групите решиха да се изпрати мисия за разкриване на фактите Доколкото знам, ще се вземе решение за състава на тази мисия, за времето, в което тя ще се проведе след това извънредно заседание. Тази среща на лидерите на групите ще бъде на 13. Ще видим какво ще е тяхното решение. Срещата в среда ще бъде среща на комисията по външни работи. Тази среща ще бъде председателствана от председателя Албертини, но тя ще е организирана в сътрудничество с подкомисията по човешки права. Там ще участват и делегациите на Евронест и делегацията за отношения с Беларус. Една съвместна декларация беше съставена от тези лица, които вече споменах, това стана на 20 декември, веднага след изборите. В декларацията се казва, че ОССЕ е станала свидетел на нередности в изборите. Отбелязват се нападенията на полицията и службите за сигурност върху демонстрантите. Това не благоприятства демократичния процес в тази страна. Председателя Бузък поиска да бъдат оттеглени всички обвинения срещу демонстрантите. Евронест призова да се направи и разследване на онова, което се е случило конкретно. Това може да доведе до дискусии, свързани с евентуални мерки срещу беларуските политици. Освен това, осъждаме решението на беларуското правителство да затвори офиса на ОССЕ в Минск. По отношение на Пакистан, Салман Тасир беше брутално убит. Той беше губернатор на Пунджаб. Той беше познат като радетел за правата на малцинствата, за равнопоставеност. Както знаете от новините, той беше застрелян от един от собствените си е, бодигардове, господин Тасим се беше изказал в защита на едно лице, което беше обвинено в богохулство в Египет, освен това, станахме свидетели на терористично нападение срещу една копска църква в Александрия. Това стана на коледа 21 човека загинаха, правителството обвинено в дискриминация, брега на слоновата коса или Кот Дивуар. Положението там все още е много сериозно. Колкото и да е странно, обаче Африканския съюз се изказа категорично и ЕКОВАС, освен това, парламентарната асамблея на страните от Западна Африка също се опитва да извършва посредническа дейност. Продължават обаче е, нарушаванията на човешките права. Лоран Гбагбо е обвинен в е, екзекуции. Онези, които подкрепят е, човека, който спечели изборите реално, казва, че има сериозно нарушаване на правата. По отношение на Судан, вчера започна гласуването по референдума за независимост на южната част на страната. До сега не сме станали свидетели на инциденти, поне сериозни инциденти не е имало. Ще наблюдаваме процеса. Президент Башир твърди, че е невинен по обвиненията за нарушаване на човешките права и геноцид, госпожа Вероник Декайзер е ръководител на наблюдателната мисия на Европейския съюз в Южен Судан. Тя ще направи доклад на нашето заседание в края на януари. Там ще разгледаме положението с човешките права като цяло, госпожа Вержио спомена Тунис. Нашата подкомисия се готви активно за мисия в Тунис. Четирима колеги ще пътуваме за Тунис някъде около 25 26 януари. Ще се опитаме да видим по какъв начин можем да защитим борците за човешки права и защо точно се случиха тези инциденти? Защо има насилие? Палестина трябва да бъде спомената. В последните дни загинаха невинни протестиращи, мирният процес е блокиран, положението въобще не е добро. Сега, Украина, малко по-близо до нас, страна от източното партньорство. Свързах се с комисар Фюле наскоро и го попитах какво ще направи по отношение на едно полицейско нападение върху една организация на гражданското общество, която се бори срещу нарушаването на човешките права. Името е Виниция. Господин Фюле каза, че е повдигнал този въпрос пред украинския посланник през декември. E uh, Посланника се съгласи да даде допълнителна информация за това, което се е случило. Сега, и нещо положително, добра новина, Европейския съюз официално ратифицира Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Това стана на 23 декември миналата година. Европейския съюз е първата регионална организация, която подписва законодателен акт свързан с човешките права. Ще следим какво ще стане в държавите членки с ратификацията. Там Русия сега случая е Ходорковски. След съобщението, което беше направено на последното ни заседание, искам да ви информирам, че, както стана ясно от новините, руските власти възприеха твърде репресивен подход към демонстрации, най-вече протестни демонстрации. 130 протестиращи бяха задържани от полицията. Това беше протестна акция на организацията член 31. Госпожа Андрекини и господин Берман бяха там на 31 август. Арести се проведоха в Москва и в Санкт-Петербург. Обезпокояващото е, че обвиненията са много сериозни. И имаме основания да бъдем обезпокоени и да смятаме, че това е отстъпление от някои обнадеждаващи признаци когато кметът на Москва каза, че ще бъдат разрешени мирни демонстрации, но виждаме, че това не се случва. И виждаме, че Борис Немцов, бивш министр, заместник министър-председател, както и други представители на опозицията са били задържани. Той е бил осъден на кратко лишаване от свобода. Знаем, че той в момента е още в затвора. Знаем, че той е прекарал няколко дни спейки на пода, дори без да има дюшек на пода. И всичко това е свързано с неговата критика срещу Путин. Надявам се, че ще можем скоро време да срещнем с господин Немцов и той да ни разкаже за ситуацията в Русия. Има и други имена, които бих искала да спомена но най-важното е, че е абсолютно неприемливо е хората да бъдат задържани от полицията, просто защото са искали да спазят правото си на свободата на сдружаване и свободата на словото. Също така следим как се развива процеса срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев и госпожа Андрикена, господин Берман и аз. Ние следихме какво става в съдебната зала в началото на септември и ви съобщихме за това. Знам, че и други колеги също следяха внимателно процеса. На 30 декември съдията Виктор Данилкин обвини Ходорковски в кражба на петрол от собствената си фирма и пране на пари, получени като приходи. В момента може да се окаже, че до 2017 година и двамата мъже ще бъдат подложени на лишаване на свобода, въпреки че все още има възможност за обжалване. Председателят Бузек още през декември изпрати специално писмо, в което посочи, че процесът срещу Ходорковски е симптом за правния нихилизъм и проблема с човешките права в днешна Русия. С удоволствие Отбелязвам, че много колеги са били активно ангажирани с този случай. Те се намират тук сред нас. Бих искала също така да приветствам госпожа Мария Логан, която е една от адвокатите на господин Ходорковски. Тя е тук, Мария Логан. Обедена съм, че всички бихме искали в продължение на около 5 минути да чуем вашите наблюдения и какво смятате за тази присъда? Заповядайте, госпожо Логан, имате 5 минути. Um, Добър ден. Бих искала да благодаря на от Комисията по човешки права за тази възможност кратко да ви съобщя за последните събития събития, свързани с този политически мотивиран процес срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев. Също така бих искала да благодаря на депутатите от Европейския парламент за подкрепата, която те са давали в продължение на няколко години. Някои от вас лично са наблюдавали втория процес в Москва. Той продължи около 20 месеца малко предварителна информация за онези от вас, които може би не знаят всички фактове. Гос... Факти, извинете. господа Тоходорковски и Лебедев бяха арестувани през 2003 година по обвинения в измама, избягване на данъци. Те бяха осъдени при един политически процес на 8 години лишаване от свобода през 2005 година, през 2007 година след като те излежаха половината от присъдите си, бяха им предявени нови обвинения. След влизането в длъжност на новия президент, президент Медведев, започна втори политически мотивиран процес в Русия през 2009 година. На 15 декември се очакваше съда да се произнесе в този процес. За съжаление, тогава, на 15 декември, както някои от вас вече знаят, беше отложено изнасянето на присъдата без никакви посочени за това причини. Имаше много хора, които очакваха пред съда да се публикува решението на съда. На 16 декември в телевизионно интервю на министър-председателя Путин, това беше негово ежегодно интервю, беше зададен въпрос за господин Ходорковски. И отговорът на министър-председателя Путин беше, че на каците мястото им в затвора. И че вторият процес срещу господата Ходорковски и Лебедев доведоха до признаване на вината им. Това е предположение, че съдът все още не се беше произнесъл. На 27 декември имаше ново заседание на съда и съдът обяви господата Лебедев Ходорковски за виновни в разхищаване, присвояване на средства и пране на пари. Господин Ходорковски бе обвинен в това, че си е присвоил преди 6 години това беше издадено като присъда, че той е присвоил всички средства от продажбата на петрол от неговата фирма. На декември, на 30 декември, една година преди всички да почнат да празнуват новата година, съдията Данилкин обяви това, което беше очаквано всички, а именно присъдата. Господата Ходорковски Лебедев бяха осъдени на 13 години и половина, което е само с година и половина по-малко от максималната присъда за такива престъпления. Съдията също ги осъди на общо 14 години, като бяха отчетени обвиненията, предявени по време на първи и на втори процес. Адвокатите на обвиняемите не получиха още самата присъда, тъй като от 1 януари е имало коледна почивка. Утре е първият работен ден и ни очакваме утре да получим текста на присъдата най-късно до края на тази седмица. Обаче ние знаем, че в присъдата съдията казва, че от 2007 трябва да се изчислява присъдата и времето излежано в затвора трябва да бъде извадено от сега издадената присъда. Медиите съобщиха, че през 2017 се очаква освобождаването на господата Ходорковски и Лебедев. Това, което ние, адвокатите, чухме по време на заседанието на съда, предизвиква много въпроси за това как точно ще се изчислява времето за лишаване от свобода. Обикновено според руското законодателство, когато се издава присъдата, съдията пита обвиняемите дали те разбират присъдата. Този въпрос не беше зададен от съдията Данилкин. Така че и обвиняемите и тяхната защита имат много въпроси към съдия Данилкин за присъдата и за срока от лишаване на свобода присъдата стана предмет на сериозни критични бележки, на сериозна критика от страна на САЩ и от Европейския съюз, по-специално от върховния представител Катрин Аштън, председателя Бузък, някои депутати от Европейския парламент, от канцлера на Германия Ангела Меркел, на министра на външните работи на Франция, от страна на Хилари Клинтън, Белия дом и списъкът може да продължи. Ние се радваме, че Европа и САЩ по този въпрос говорят с един глас. Също така бих искала накратко да зачета краткото изявление на господата Ходорковски Лебедев след издаването на присъдата – Лебедев и аз показахме със собствения си пример, че ние не можем да разчитаме на това съдилищата да ни защитят от длъжностните лица в Русия. Ние не губим обаче надежда, нашите приятели също не трябва да губят надежда. Текстът на това изявление може да прочетете в Википедия. председателят на Централната избирателна комисия Чуров каза, Путин винаги е прав и ако той не е прав, това означава, че просто аз не съм го разбрал правилно. И така, какво можем да очакваме? На 31 декември адвокатите подадоха предварителна молба за обжалване. Процесът на обжалване може да заема от 3 до 6 месеца, в зависимост от това дали съответните органи искат да ускорят процеса или по обратното да го забавят. The, uh, the Нееднократно се задаваше въпроса какво ще се случи с господата Ходорковски и Лебедев, дали те ще бъдат в Москва или ще бъдат преместени например в Сибир или някъде другаде в Русия. От това, което ние знаем от изявлението на администрацията на затворите в Русия, издадено на 31 декември, че господата Ходорковски и Лебедев ще продължат останата в центъра за задържане в Москва, известен като Матроска тишина поне това ще бъде, докато не бъде разгледана молбата за обжалване на присъдата. Така че ние се надяваме, че това ще се случи. В момента адвокатите нямат достъп до господата Ходорковски и Лебедев, тъй като затворът беше затворен по време на празниците в Русия. Така че утре ще се срещнем с господата Ходорковски и Лебедев, ако те все още са в Москва, нещо в което не сме сигурни. Благодаря ви много. Much, Благодаря, госпожо Логан, за вашето изказване и за информацията, която ни дадохте. Сега ще дам думата на господин Карлсон от Европейската служба за външна дейност. Искаме да чуем каква е нейната позиция по отношение на положението и присъдата. Господин Калшон има думата. За няколко минути. Благодаря, госпожо председател. Да. Сега чухме резюме на историята, какво се случи, в какво положение се намираме днес. Благодаря госпожа Логан за информацията, която ни даде. Вие говорихте за различните реакции, говорихте за реакцията на върховния представител – оповестена на 30 декември, веднага след като бях произнесени присъдите. Както вече беше казано, ние заедно с Европейския парламент и представители на държавите членки в Москва в координация с дипломатическите представителства в руската столица следихме съдебния процес. Както беше казано в декларацията на Върховния представител, ние сме разочаровани от присъдата. Тази присъда е в контраст с ясно и често заявяваните амбиции да се гарантира върховенство на закона в Русия. Смятаме, че независимостта на съдебната система и правото на всеки гражданин на справедлив съдебен процес са нещо изключително важно. Европейския съюз очаква от Русия тя да спази международно поетите ангажименти в тази връзка и най-вече нези, които са поети в рамките на Съвета на Европа, ОССЕ и ООН. Неколкократно заявихме нашето убеждение на различни форуми, в които водихме диалог с Русия. Мога да спомена наскоро проведената среща на върха между Европейския съюз и Русия и ще продължаваме да правим това. Госпожа Логан спомена декларацията на председателя Бузък. Европейската служба за външна дейност приветства тази декларация. Той обърна внимание на възможността, която имаше Русия и която пропусна на 30 декември. Отбелязваме факта, че председателя Бузек повдигна случая Ходорковски миналата година, когато се срещна в Москва с президента Медведев. Нашите партньорски организации заявиха, че искат да се установи върховенство на закона, да се модернизира обществото. Ние смятаме, че една економическа модернизация не може да се осъществи без, без модернизация на обществото, и тук се включва върховенството на закона. И това е неразделна част от тази модернизация. Разбрахме за обжалването. Няма нужда да ви казвам, че ние работим в тясна връзка с държавите членки, с Европейския парламент и ще продължим да наблюдаваме развитието на нещата най-внимателно. Благодаря, казва председателката. Искам да благодаря на, на господин Карлсън. Сега ще дам думата на колегата Уотсън, който беше един от най-пламените поддръжници на позицията на Европейския съюз. Господин Граем Уатсън, благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които подписаха едно писмо до президента Медведев във връзка с този случай. Това стана миналия месец. Както вие казахте, госпожо председател, това не е класически е, случай във връзка с защита на човешките права, но той се превръща в такъв. Господин Ходорковски е политически обвинен. Всички ние, които разглеждаме Русия като европейска страна и все още се надяваме, че въпреки всички процеси там, тя ще се присъедини към ценностите на европейското семейство. Това идва като удар. В вашия доклад, госпожо председател, и в доклада на госпожа Андрекиене, ние очертахме каква ще бъде политиката на Европейския съюз в подобни случаи. Призовахме госпожа Аштън да превърне човешките права и жита за демокрацията в сребърната нишка на външната политика на Европейския съюз. Този случай не може просто да бъде забравен. Трябва да има последващи действия. Колегата Кристина Ойланд, която за съжаление не може да присъства тук, призова за санкции от страна на Европейския съюз спрямо от държавните служители, които са замесени тук. Искам да видя какво смятат европейските политици по този въпрос. Струва ми се и колегите ме подкрепят, че Европейския съюз трябва да протестира и да се стреми да постигне преждевременно освобождаване от затвора за онези, които бяха осъдени в този несправедлив съдебен процес. Благодаря, колега Лоца. Някой друг иска ли да се изкаже тук? Да, господин Гореяно има думата. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се присъединя към господин Уотсън и неговите изключително задълбочени коментари. Да, наистина, виждаме, че това е един класически пример за нарушаване на човешки права, но не само това. Ние виждаме, че това просто е най-новия пример на типичните примери за нарушаване на човешките права, защото този процес идва след това, което се случи с господин Магницки и госпожа Политковска. И ако нещата продължават така, просто ще има нови жертви. Бих искал да изразя моето разочарование от а, позицията на Европейския съюз и особено Европейската служба за външна дейност. Въпросът е, къде е реакцията на Европейската служба за външна дейност? Винаги се връщаме към същата формулировка, а именно нашето стратегическо партньорство с Русия. Да, това е стратегическо партньорство, но мисля си, че предвид обстоятелствата, това партньорство трябва също така да бъде платформа за критика за абсолютно ясни, целенасочени послания към Русия. Мисля се, че е отминало времето на тъй наречената тиха дипломация, както каза господин Уотсън. Ние трябва много нееднозначно да посочим, че ние сме заинтересовани от това, което се случва с господата Ходорковски и Лебедев. Господин Шулц е последния изказващ се. В момента нямаме стратегическо партньорство с Русия, срокът изтече. Имаме споразумение за модернизиране с Русия и смятам, че тук принципа на правовата държава играе голяма роля. Аз влагам големи надежди в казаното от Медведев, а и от други, че тук наистина трябва да настъпят значителни промени в Русия. За съжаление обаче това не е така, точно обратното. И е случаят Магницки, който обсъжда обсъждахме и в Страсбург и на който обърнахме съответното внимание, бих е, сравнил с е, това, което се случи сега на Борис Непцов. Лица биват задържани без да имат вина и след това върху тях се прилагат репресии. Освен това, хоро Ковски е изложен на правен произвол. Това е правен нихилизъм, с който трябва да се борим, защото той се разраства. Имам още един въпрос, който не искам да задълбочавам. Госпожо Логан, присъдата е представена в писмена форма, обаче е, всъщност Басянов, свидетеля на защитата, той е, тогава даде показания като министър-председател и посочи, че по негово време това едва ли е щяло да остане скрито, ако Ходорков Петровски наистина е извършвал кражба на петрол. Това са свидетелски показания, които са изцяло в полза на обвинявания. Благодаря, господин Шулц, казва председателката. Аз мисля, че можем да получим отговор от госпожа Логан. Моля. We, we received... Не сме получили все още писмения текст на присъдата, но според съобщенията на пресата, съдът а, посочи, че в своите показания господин Касянов каза, че съдът не може да се ползва с доверие. Благодаря ви, госпожо Логан, казва председателката. Аз съм абсолютно убедена, че този дебат ще продължи на пленарното заседание следващата седмица, защото няколко политически групи вече са подкрепили искането за дебат. Мисля си, че всички в крайна сметка ще подкрепят това искане. За съжаление, според мен има връзка между това, което се случи с процеса срещу Ходорковски и Лебедев и тези брутални мерки срещу мирните демонстранти в Москва. Европейският съюз, освен това, подкрепя, винаги подкрепя и е подкрепял опозицията в Беларус. Защо не подкрепим също толкова открито е ясно опозицията в Русия? Много от вас подкрепят тази идея. Знам, че много от вас казват, че не трябва да търпим двойни стандарти. Това е което исках да кажа в момента, но имам още едно съобщение. Направихме опит да поканим новия заместник-председател на съвета по човешки права към Руската дума. Поканихме господин Федотов, да дойде тук на 28 февруари. Мисля си, че това ще бъде интересна възможност за нас да извършим обмен на мнение за това какво се случва с демокрацията или по-скоро отстъплението от демокрацията в Русия. Благодаря ви, колеги. И последното ми съобщение е, че посланникът на Шри-Ланка току-що ми съобщи, че е разпространен текст и всички вие разполагате с него за обмен на мнения за Шри-Ланка в периода след конфликта. Няма да откривам сега дебат по този въпрос. Господин Хаут, заповядайте. А, не, аз искам да се изкажа по друга точка. Очевидно, имаше много съобщения и разбира се, това е обосновано, тъй като имаше наистина много случаи, които трябваше да бъдат разгледани. Бих искал да помоля да бъде отбелязано на пленарното заседание в Страсбург за това, че Европейският съюз е ратифицирал конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Ще ви бъда благодарен, ако ви споменете това. Благодаря ви през пролетта миналата година имахме дебат и ние ще продължим да обсъждаме тази тема, тъй като ратифицирам за страна на държавите членки не върви толкова гладко. Господин Танък, заповядайте имате думата. Благодаря ви. Искам да поставя въпроса за посланника на Шри-Ланка. Аз ви писах за това. Аз не бях тук и много съжалявам, че не можах да присъствам тогава, когато тук беше посланника на Шри-Ланка. Смятам обаче, че всяко правителство и посланника на всяко правителство трябва да има право да отговори и доколкото знам, на него беше отказано това право да се изкаже пред комисията. Мисля си, че трябва да му се предостави възможност да отговори. Не знам точно каква документация е разпространена днес, но аз мисля, че е много важно посланиците на страни, дори към които имаме много критично отношение, те трябва да имат право да отговорят. Вие също така споменахте за това, че трябва открито да подкрепяме демократичната опозиция в Русия и сравнихте това с Беларус. Аз изобщо не искам да оправдавам правителството на Русия. Изцяло съм съгласен, че безнаказаността там е сериозен проблем, както и манипулацията на съдилищата. Съгласен Съгласен е, че господин Ходорковски и господин Лебедев не са ангели, но те не са направили нищо повече от това, което много други хора и че процесът срещу тях е изцяло политически. Но искам да ви напомня, че Беларуса не е член на съвета на Европа докато Русия е пъл, пълноправен член на съвета на Европа и управляващата партия на Русия е представена в парламентарната асамблея на съвета на Европа. Така че мисля се, че много наши партии имат връзки с управляващата партия на Русия и също така имат контакти с Русия чрез Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Господин Танък, с уважение се отнасям към вашите възгледи. Може би ще можем по-късно да продължим с тази тема по-късно. Е, и последни изказващи се е господин Хабърт, който беше председателстващ на заседанието, на което присъстваше и посланникът на Шри-Ланка. Съвсем накратко, господин Хабърт, моля, дайте обяснение. Съгласен съм с вас. Не трябва да има дебат по тази тема, но искам да кажа две неща за протокола. Първо, имаше време отделено за посланника на Шри-Ланка и той го използва по начин, по който всички видяхме. Така че не е вярно, че не е имало време за него. Той възразяваше срещу това, че му е било отредено много малко време. И второто, секретарята ще потвърди, аз помолих бюрото да разгледа този въпрос по принцип, не само що се отнася до Шри-Ланга, защото може да се твърди, че ние вече сме изслушвали посланиците на Китай, Тунис и Русия и в един момент ние трябва наистина да решаваме по какъв начин и кога трябва да каним посланиците на съответните страни и не трябва да говорим само за една единствена държава. Председателката, добре, благодаря ви. Да, разбира се, можем да обсъдим това, как да процедираме с посланиците на страните, които обсъждаме. Сега нека да преминем към четвърта точка. Това е изслушване във връзка с последващия действия след доклад относно защитници на правата на човека. Аз бях докладчик. И сега. Едва ли има нужда да казвам колко е важен въпрос с защитниците на човешките права за Европейския парламент, както що се отнася до работата с други институции, така и що се отнася до нашата собствена дейност. Абсолютно съм убедена, че с този доклад създадохме допълнителни възможности да имаме по-добри канали за комуникация с другите институции, за да решим какво следва да се прави за нашето сътрудничество с гражданското общество. И що се отнася до Европейския съюз, Европейският парламент изрази надеждата, че държавите членки, европейските институции ще изпълнят своите ангажименти, поети в насоките за сътрудничество с защитници на човешките права. Един парадоксален ефект на Лисабонския договор може да се окаже, че държавите членки могат да прехвърлят своята отговорност в тази област на европейските институции. Ние не трябва да допускаме това да случи. И, например, спешно издаваните визи са изцяло в ръцете на вътрешните министерства на държавите членки по много различни причини. Затова по време на това изслушване бихме искали да разберем повече колко местни групи, защитаващи човешките права, работят с а, мисии на Европейския съюз в трети страни и по какъв начин тези мисии могат да работят по-успешно, що се отнася до контактите с защитниците на човешките права. А по-късно днес ще говорим по-подробно за това, но искам да кажа, че ние приветстваме създаването на Генерална дирекция по човешките права в Европейската служба за външна дейност. Искам да благодаря на колегата Унгорян, че той спомена, че това трябва да бъде една служба за дейност, и надяваме се, че този директорат ще формулира една последователна политика за човешките права. Следва да се придържаме и се надяваме, че ще се придържа Европейската служба за външна дейност към препоръката на парламента да бъдат създадени такива центрове за подпомагане на защитниците на човешките права и също така ще бъдат рационализирани още повече насоките, така че да могат тези насоки да подпомагат изпълнението на стратегиите за човешки права на местно ниво. Аз се радвам, както предполагам и всички вие, че госпожа Аштън се ангажира пред Европейския парламент с това, че тя винаги, когато може, ще се среща с защитниците на човешки права и ние бихме искали да насърчим тя да извършва това. Разбира се, е важно да се популяризира повече този въпрос. Надяваме се, че ще има все повече публични изявления в подкрепа на защитниците на човешките права. И разбира се, е необходимо да се проявява необходимата поверителност и дискретност, когато може да бъде застрашен техния живот. В момента Европейската служба за сътрудничество реформира своята дейност и структура. Европейският парламент ще приветства една по-силна генерална дирекция, която да работи по всички аспекти на човешките права, демокрацията и принципите на правовата държава. Въпросът за прозрачността, що се отнася до стратегиите и действията, свързани с местните защитници на човешки права, остава актуален и съм убедена, че ще говорим по-късно днес по този въпрос по-подробно. Мисля, че е крайно време да да стигнем до същината на този въпрос. Много се радвам, че госпожа Мери Лор е тук с нас. Тя е директор на организацията Frontline. Това е една организация, която често ни изпраща сигнали за конкретни случаи, така че да можем да подпомогнем защитниците на човешките права. Госпожа Лолър ще бъде първият ни оратор по тази тема. И след това господин Хегелунде от Айкорн, международната мрежа на градовете обежища. И както може би си спомняте, ние решихме, че тази мрежа за нас ще бъде ключов модел за защита на защитниците на човешките права. Бихме искали повече градове да възприемат този модел. А също така е добре да умислим как Европейският съюз по-добре да подкрепи тези инициативи. След това ще изслушаме представителя на Европейската служба за външна дейност и комисията за напредъка и перспективите за близко бъдеще. Така че в този момент все още не е съвсем ясно как точно Европейският парламент и нашата подкомисия ще работят с онези отдели и дирекции на Европейската служба за външна дейност. Все още също така не е съвсем ясно как точно ще се извършва сътрудничеството между Комисията Европейската служба за външна дейност. Все още се изисква време, за да бъдат тези взаимоотношения изцяло регламентирани но ние ще изслушаме госпожа Арнот, наскоро назначена за директор на новото звено. И така, максимум 10 минути давам на всеки един от нашите гости. Ще следя часовника, тъй като имахме доста продължително обсъждане. И така давам думата на госпожа Лолар от Фронтлайн. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да ви благодаря за тази нова възможност да се обърна към подкомисията по човешки права почти година след едно подобно изслушване и няколко месеца след като Европейския парламент прие изключително важна резолюция относно политиката на Европейския съюз за подкрепа и защита на защитниците за чов... на човешките права. Фронтлайн приветства тази резолюция. През 2010 година имаше напредък в областта на по-добрата интегрирана политика за постигане на по-добро третиране на защитниците на човешки права. Искам да кажа, че това стана най-вече благодарение на Испанското председателство и съвместния екип по време на Белгийското председателство. През последната година Постигнахме сериозен напредък. Искам да направя няколко допълнителни препоръки обаче за действие сега, като си има предвид, че има три основни теми, ще върви от общо към частно. На първо място трябва да се подкрепят борците за човешки права и това трябва да е основа на политиката на Европейския съюз в областта на човешките права. Във време, когато Европейския съюз преразглежда своята стратегия за човешките права, когато наблюдатели и хора, които са запознати и изтъкват, че има все по-големи трудности да се постигне подкрепа за Европейския съюз в областта на човешките права, ние смятаме, че Европейския съюз трябва да има ефективна и иновативна политика в тази област. Този целенасочен подход ще помогне да се изправим срещу опити да се разводнят универсалните стандарти, които представляват основата на нашата дейност. Знаете, че универсалните човешки права трябва да са универсални. Както казва член първи от резолюцията за човешките права. Всички хора са равни и имат еднакво достоинство и права. В целия свят защитниците на човешките права се борят за основни права, за техните общности, като излагат на риск своя живот и здраве. Тяхната битка е наша битка. Затова е наше задължение да отговорим на необходимостите на тези хора. Първата препоръка е Европейския съюз да постави защитата на човешките права и защитата на борците за човешки права в основата на стратегията си за човешки права. Само тогава ще имаме златен стандарт за нашата външна политика. Препоръка номер 2 Европейския съюз трябва да подчертае отделни случаи на борци за човешки права. Това трябва да става периодично на форуми, на които има много участници. фронтлайн, наскоро започна кампания за защита на 10 борци за човешки права, които имат нужда от подкрепа. Азимджан Аскаров, например, който беше арестуван в Киргистан на 15 юни 2010 година и осъден на доживотен затвор. Насран Сотудех, която беше задържана в Техеран, тази сутрин чухме, че има забрана тя да работи като адвокат в продължение на 20 години и няма право да пътува освен това. Има много други борци, за да се приложи една стратегия за човешки права, Европейския съюз трябва да създаде едно пространство, в което да има добра координация. Това ще помогне да се изправим срещу неохотността. А фронтлайн все още се сблъсква с а, такава неохота по отношение на защитата на човешките права. По отношение на службата за външни дейности имам следните препоръки. Препоръка номер 3. Назначаването на служители за връзка на място има много голям потенциал, естествено, ако те са подкрепени от висши стоящите и от други мисии на Европейския съюз и стига естествено тяхното назначение да не се използва за намаляване на капацитета на други мисии да действат. Препоръка номер 4. Трябва да има годишни срещи между борците за човешки права и европейските дипломати. Тези срещи трябва да са добре подготвени, за да се гарантира, че те няма да са просто едно козметично действие. Обръщам се към централното ниво сега. Без да говоря за цялостната архитектура на службата за външна дейност, фронтлайн би искал да направи препоръки относно ролята на външна, службата за външна дейност и другите европейски институции. Препоръка номер 5. Центровете, в които са съсредоточени борци за човешки права, трябва да бъдат ясно очертани. Тези центрове трябва да се срещат в рамките на тези центрове трябва да има седмични срещи, за да се преразглеждат съответните случаи на нарушение на човешките права. Препоръка номер 6. Трябва да има координация на централно ниво и да има по-добра видимост за специалния представител в областта на човешките права. Фронтлайн смята, че подкрепата за борците за човешки права трябва да бъде включена автоматично в мандата и на други специални представителства на Европейския съюз. Препоръка номер 7. Ролята на Европейския парламент трябва да се засили, като се държи под отговорност Европейската служба за външна дейност. Европейските депутати могат да участват в един по-целенасочен процес и кампании, както Както вече споменах, има много защитници на човешките права, които в момента са изправени пред сериозни трудности. Препоръка номер 8. В средата на декември баронеса Аштън каза пред Европейския парламент, че се е срещала с борци за човешки права и ще продължава да прави това. Тя добави, че очаква колегите в Брюксел и ръководителите на европейските делегации, делегацията на Европейския съюз да правят същото. Определено служители на Европейския съюз на високо ниво и европейски депутати трябва да се срещат систематично с председателката. Може ли да забавите малко? Казаха ми, че е добре да забавите малко. Препоръка номер 9. Фронтлайн повдигна повече от 100 случая в които борци за човешки права са изложени на риск. Получихме положителна ответна реакция само за една трета от тези случаи. Това не е добре. Това няма да е добра оценка, ако става въпрос за изпит. Европейския съюз, и това е препоръка номер 10, трябва да развие наръчник за добри практики, който да бъде предоставен на мисиите на Европейския съюз, в който да се включват възможни действия за защита на борците на човешки права, които са изложени на риск. Препоръка 11 трябва да има по-лесно финансиране за защитниците на човешки права. Препоръка номер 12 по отношение на визите за тези борци за човешки права, изложени на риск. Европейската комисия трябва да преразгледа наръчника за обработка на мобите за виза, за да се включи и специално позоваване към възможността да се издават спешни визи. Препоръка 13. Визите не са достатъчни. Европейския съюз трябва да подкрепя така наречените инициативи за предоставяне на убежище. Както знаете, има една инициатива, която се нарича инициатива за градовете обежища. Искам да кажа в заключение, че сме задължени на доктор Модави Ибрахим Адам от Судо. Той спечели една награда на фронтлайн в областта на човешките права. Доктор Модави беше вкаран в затвора в Судан само преди няколко дни. Това ще бъде четвъртата му присъда, всъщност четвъртия му период в затвора. Той заяви, Нямаме избор. Ако искаме хората в нашата страна да имат приличен живот, трябва да продължим да работим с хората, да се борим с тях. Ние се опитваме да направим промяна. И имаме нужда от подкрепата на международната общност. Имаме нужда от морална подкрепа. Въпреки, че не сме с хората, които страдат всеки ден, ние виждаме, че те се опитват да ни подкрепят и да подадат ръка в нашата о, обща дейност. Благодаря за вниманието. Бих искала да предложа да бъдат задължени всички делегации на Европейския съюз да се познаят с най-добрите практики. Сега давам думата на изпълнителния директор на ИКОРН, да ни запознае с най-добрите практики, свързани с градовете обеща. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи приятели. Благодаря много за възможността да участвам в това важно изслушване. Ще говоря кратко за 15-годишната история е, на предоставяне на настаняване и защита на писателите и защитниците на човешките права в Европа. Ще говоря за сегашното състояние, ще посоча основните постижения, както и предизвикателствата и накрая ще формулирам няколко важни въпроса, свързани с преминаването към една нова система за градове, убежища за защитниците на човешките права. Първата система от градове, убежища беше създадена по инициатива на Международния парламент на писателите през 1995 година. а Тази идея беше утвърдена от Съвета на Европа и по-точно неговия конгрес на органите на местно регионално управление същата година. Издадената срещу писателя Салман Ружди Фатва стана събитието, което предизвика създаването на тази инициатива и беше създадена мрежа, която се включиха над 20 града. Поредица причина мрежата се разпадна през 2004 година. По този начин бившите членове на мрежата, градовете, които участваха в нея, останаха без официална форма на организация и доста градове искаха да организират такава мрежа. По този начин беше създадена нашата мрежа и Корн международна мрежа на градове убежища. Мрежата продължава да включва нови градове, да кани, нови писатели, защитници на човешките права и да си сътруднича с други международни организации. Официално дейността започна от 1 януаря 2010 година. В момента ИКОРН има над 30 града, които са членове на мрежата в Европа. Очакваме в скоро време към нас да се присъединят Любляна, Рикявин и Краков. И след два дни кметът на Париж ще подпише споразумение с Икорн. По този начин Париж ще стане официално град-обежище за преследвани писатели. Увеличаващия се брой на преследвани защитници на човешки права в целия свят да включва блогъри, поети, журналисти, преводачи, драматурзи, редактори, писатели на художествена литература, писатели на нехудожествена литература, също така и автори на карикатури. В момента имаме 35 кандидати, които вече са одобрени и те чакат своя град за настаняване. И този град, разбира се, е член на мрежата и корен. Процедурата за одобряване на кандидатите се възлага от централата на международната организация Pen International в Лондон. Екип за проучване проучва дали кандидатът отговаря на критериите, така както те са записани в устава и другите документи на ИКОРН. Основната задача за администрацията на мрежата е да се намери добро съчетание между защитника на човешките права и съответния град. Това изисква задълбочени познания както за кандидата, така и за съответния град и успеха зависи от това дали ще бъде намерено място, което отговаря на качествата и квалификацията на кандидата и възможностите на приемащия гад. Откакто и Корн започна да работи, ние се ръководим от два основни принципа – защита и популяризация. Основният критерий за успех и може би това е най-важната причина, поради която толкова градове искат да станат градове обежище, е създаване на ситуации, в които печелят всички. Както преследвания защитник на човешки права, така и градът, който приема този защитник. Има много примери за много добро сътрудничество и ние регистрираме всички тези случаи. Много е важно това, че защитници на човешките права, които намират обежище в съответния град, дават възможност хората да се запознаят с тяхната страна или регион. Те изнасят лекции в училища, в университети, участват в различни културни изяви, участват в програми за защита на човешките права и т.н. Успоредно с тези дейности, човеш... защитниците на човешки права, и свинете работят заедно с колегите си от същата тази страна които се намират както в страната, така и в други страни. Много е важно, че съвременните комуникационни технологии позволяват да се провежда по-ефективна и обширна комуникация с хора, организации и медии в страната, от която произхожда съответния защитник на човешките права. Един важен въпрос, на който трябва да се намери отговор е следният как държавите членки на Европейския съюз могат да убедят своите градове да участват в тази важна дейност? Как те могат да подпомогнат сегашните инициативи, така че да се създаде една пълноценна европейска система за градове убежища за защитниците на човешките права. Ще дам един пример с със съседна на моята страна. До 2009 година нито един датски град не участваше активно в предоставяне на подслон на преследвани писатели, защитници на човешки права. Една неправителствена организация, по-точно датското поделение на ПЕН, публикува доклад, в който се популяризираше значението на този въпрос и след вътрешни политически преговори беше взето решение да бъде прият специален закон в Дания, така че да се отчитат целите, формулирани от нашата организация и КОРН. Датското правителство се съгласи да предоставя финансова подкрепа на градовете, които служат като убежище за защитници на човешките права. Като резултат от това, четири датски града се присъединиха към мрежата и Копенхаген преди един месец подписа споразумение с ИКОРН. И сега вече Копенхаген е готов да влезе в процедурата на ИКОРН за подбор на писатели, защитници на човешките права. Ние с нетърпение очакваме сътрудничеството с вашата комисия, госпожо председател, с всички други органи, за да се реализира системата от градове убежища. Накрая бих искал да изтъкна някои важни моменти за последващи дискусии. Първо, до каква степен една нова организационна структура би трябвало да създаде? Или как вече съществуващите структури, включително и Корн, могат да бъдат адаптирани така, че да бъдат от полза на предстоящата система на градове обежища. Следващият въпрос е дали е необходима една по-конкретна дефиниция на това, що е защитник на човешките права, така че да може да се създаде една нова система от градове обежище. И ако да, какви критерии ще са необходими за подбор на кандидатите и кои точно органи трябва да бъдат определени, за да извършват процесът на подбор и също така насочването на защитници на човешките права към съответния като бежище. Следващия въпрос. Колко дълго трае временното бежище? Дали трябва да решим, че ще предоставяме само краткосрочно или само дългосрочно убежище или и двата. Аз бих искала да посоча, че и Корн поставя пред себе си дългосрочни цели, но разбира се, едно от най-големите ни предизвикателства е какво се случва след като приключи периода за предоставяне на обежище или по-скоро по слон. Следващия въпрос е проблемът с визите и достъпа. Дали реализирането на системата от градове обежище трябва да съчетава с инициативата за облегчаване издаването на спешни визи за защитници на човешките права. И накрая, какви връзки трябва да бъдат създадени с цялостната система за защита на човешките права, как да се създаде една по-добра координация на местно, национално, международно ниво, така че да има по-добро финансиране на системата за градове обежище. След няколко дни кметът на града, където ние в момента се намираме, ще представи новия гост-писател на Брюксел, предложен от Икорн. Очаквайте новини, защото ние в скоро време ще организираме среща на Икорн в Брюксел. Тя ще състои на 24-27 март тази година и вие всички, разбира се, се, разбира се, сте добре дошли, председател. Ката, благодаря ви. В този момент бих искала да ви кажа, че господин Владимир Некяев, един от кандидатите за президент Беларус, е бил писател който беше получил подслон от финландското поделение на ПЕН между 2000 и 2004 година. Той участваше много активно в културния живот на града и в политически дискусии. И това беше наистина нещо много приятно. В момента дъщеря му е представител на семействата на арестуваните дисиденти в Беларус, Ева. Тя сега живее в Финландия и работи като театрален режисьор – така че аз знам, че тази система работи много добре. И сега давам думата на госпожа Вероника Арно. Искам първо да я поздравя за това назначение, което стана непосредствено преди коледа. Тя е директор на новата дирекция по човешки права. С удоволствие чух тази новина и сега вече ще можем да продължим нашите добри контакти по един по-ефективен начин. Госпожо Арно, убедена съм, че ви отбелязахте това, което беше казано, както и критичните бележки към Европейския съюз, що се отнася до защитниците на човешките права. Надявам се, че също ще се спрете върху това какво повече може да направим, така че Европейската институция инструмент за демократизация и човешки права да се прилага по-добре. Заповядайте, госпожо Арно, имате максимум 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също и за вашите приветствени думи. Искам да посоча, че наистина бях много въодушевена, защото всъщност аз бях много доволна от моето избиране на този пост и сега за първи път тук мога да говоря официално от името на службата за външни отношения и наистина това е символично, че се случва в парламента. Радвам се, че Ние сме създали е, достатъчно добър капацитет за защита на правата на човека и естествено искам да посоча, че имаме иерархия, която напълно осъзнава важността на този проблем, но аз ще се върна на това, когато говорим за щатното разписание. Благодаря на Европейския парламент и е, в частност на госпожа Хаутала за значението, което тя предава на въпроса на защитата на правата на човека в Европейския парламент. Винаги, когато вие посещавате чужбина, посочвате наистина добри примери. Става дума за една съществена политика, където най-ясно се открояват принципите за защита на правата на човека. Това е една доста деликатна тема. След резолюцията на Европейския парламент и след приемането на доклада, аз мисля, че ние постигнахме напредък при тяхното прилагане. Аз наистина се радвам, че накрая делегациите се споразумяха да бъдат разработени локални стратегии и да се провежда поне едно заседание годишно с защитниците на правата на човека. Аз също е, искам да посоча, че трябва да бъде посочен служител за връзка на Европейския съюз, който да гарантира добра координация и ефективност. През миналата година мисля, че ние предприехме големи усилия и сега имаме 74, т.е. повече от половината от е, делегациите, които междувременно са разработили локални стратегии. Освен това, искам да посоча, че има още повече служители за връзка, 84 общо за всички дипломатически представителства. По-голямата част от делегациите на Европейския съюз има такива, но не всички. За съжаление обаче има и твърде малко местни стратегии и стратегии, които наистина да имат добро качество. И сега сме в ситуация, в която липсват още 62 през февруари тези стратегии наистина трябва да бъдат непременно представени или да се посочат обяснения защо не са разработени. Когато обаче бъдат представени такива локални стратегии, аз мисля, че ще има повече такива центрове на място. Вие посочихте е, това също, госпожо председател. Ние трябва винаги да имаме държавите членки на наша страна. Това е абсолютна е, необходимост, абсолютно изискване, защото са необходими стъпки по отношение на визовите режими. Освен това ни е необходима дипломатическа общност в Европейския съюз, която да се занимава с тези въпроси. Що се отнася до защитниците на човешките права, ние постигнахме това голяма сума беше предоставена. Миналата година бяха 11 милиона евро, тази година мисля, че също и всички съюзи и организации получават такива средства, които се занимават с драматичната ситуация на защитниците на правата на човека. Всеки ден това, което е окоръжаващо за нас, е, че стратегията 2011-2013 ние тогава нямахме проблеми с държавите членки, защото казахме, че тази стратегия е приоритет и за тази цел трябва да бъдат предоставени средства. Освен това, беше дадена възможност да се вземат предвид бележките на Европейския парламент и на организациите партньори, международните съюзи, трябва да бъдат задължени да работят е, по-добре с организациите на място и изобщо да работят повече на място. Това, което казах на колегите от Девко, те могат е, всеки ден да предоставят повече информация освен това, те извършиха оценка на тази информация, поради което ние имаме вече съвсем конкретни данни, които бихме могли да предоставим, а това може да ни помогне при изпълнението на политическите цели и решения. В политическо отношение е важно да се посочи, че когато става дума за човешките права, трябва винаги да се посочват и проблемите на защитниците им, а що се отнася до списъка, това е списък, който всъщност представя в систематизиран вид контактите на госпожа но не само и на нея и на ръководителите на делегации. Важно е за нас също да продължим с координацията когато става дума за международните организации. Всяка година има съвместни заседания с организациите на ООН и съвета на Европа. Един от въпросите, които вие засегнахте, госпожо председател, в доклада на Европейския парламент е свързан с въпроса с прозрачността, видимостта. Това може да включва изпълнението от страна на делегациите на Европейския парламент, също така и ангажимент на политически личности, като госпожа Аштън и други. Беше посочено също, че насоките за защитниците на правата на човека не са достатъчно известни, така че трябва да се погрижим за тяхното оповестяване и популяризиране, така че да бъдат известни механизмите, на които се подчиняват. Същото се отнася и за центровете, за които говорих. Що се отнася до ефективността, тук също имаме напредък, но трябва да се постигне още по-голям напредък. Заседанията, които се провеждат на неформално ниво между парламента и комисията и разбира се сега и е, службата за външна дейност, е, те имат е, често като тема проблематиката на защитниците на правата на човека и такива заседания трябва да се провеждат по-редовно. Госпожо председател, аз изпратих едно писмо, което всъщност включва казаното от представителя на ИКОН. Има идеи да бъде систематизиран целият опит, за да могат държавите членки по-добре да се запознаят с организацията. Това можем да направим под формата на заседание съвместно с вас и да включим всички конкретни инициативи инициативи. Например, градовете обежища съществуват и други мрежи, мрежи на журналистите и други подобни. И аз смятам, че трябва да бъде дадена възможност за по-ефективното използване на тези мрежи и за тяхното по-тясно обвързване. Има много неща, които са положителни и които са направени, но за съжаление на микрониво и те не са все още достатъчно известни. Въпросът с визите е от принципен характер. В момента ние не успяхме, както знаете, да изменим книгата за изпълнение на визовата политика, но продължаваме да работим с дипломатите на място и с държавите членки като хората на място трябва наистина да осъзнаят, че защитата на правата на човека е от много важно значение. Това, което искам да посоча също, специфичните препоръки при защитниците на правата на човека. Аз не мога да ви кажа нищо за точната структура, която се предвижда тук. Разбира се, тук се е, предвижда и мейнстриминг, това предвижда и госпожа Ештън и то във всяка географска посока. Навсякъде трябва да има такива градове обежища за защитници на правата на човека и е, те трябва да бъдат предназначени, както казах и за тях също. Е, има и мандати на делегатите на политическите представители, има и мандат на ръководителя на делегацията и да точно в ситуация, в която някой. представители са част от комисията, други пък са част от Европейската служба за външна дейност. Тук трябва да се извърши по-добра координация. Разбира се, има и въпроси от общ характер, по които можем да работим съвместно. Това са въпроси, които включват различни препоръки. Те не засягат конкретно права, защитниците на правата на човека, а са от по-общ характер, например тежки нарушения срещу правата на човека, Разбира се, това включва а, правата на защитниците на човешките права, но и най-общи въпроси, свързани с правата на човека като такива. Като, например, а, свобода на медиите и други. А, тук са засегнати правозащитниците, но всъщност и цялата проблематика на човешките права. И двете неща трябва да бъдат приоритет в делегациите. Това исках да посоча. Разбира се, съм на ваше разположение предложение за въпроси, както посочих вече. Радвам се много, че получих е, тази длъжност и че ще мога да работя и в бъдеще с вас при пълна откритост и пълна ефективност. И аз е, мисля, че това може да стане под формата на диалог. Разбира се, имаме добро сътрудничество и с неправителствените организации, а когато не сме на едно мнение, можем да дискутираме. Благодаря. Благодаря. Вероник. Мисля, че това сътрудничество с различните заинтересовани лица и междуинституционалните връзки могат да бъдат насърчавани. И ако това стане, ще постигнем ново ниво на подкрепа за борците за човешки права. Имаме време за дебат сега. Искам да дам думата на колегата Марике Схаке. Имате думата. Благодаря за всички интересни пояснения. Нека да поговорим малко за предизвикателствата, пред които сме изправени на национално, общинско и европейско ниво. Не трябва да забравяме политически елемент тук. В повечето европейски държави външните министерства говорят и отговарят по-скоро за външната политика, а пък Министерствата на вътрешните работи отговарят за визите. Виждаме в Европа все по-засилващи се антиимигрантски настроения, съответно визовата политика става все по-чувствителен въпрос. Как можем да разделим нещата тук, защото борците за човешки права страдат от тази дискриминационна визова политика. Освен това, ще се опитам да не продавам краставици на кръставичари тук, защото нашите гости разбират от човешки права. Нека обаче да ги попитам как можем да достигнем и до другите застрашени лица, чието права са потъпкани на места, на които дори не позираме, че те съществуват. Аз се опитах да действам в град Хага. Имаше подобни планове, които бяха одобрени от градския съвет, но кмета на Хага не ги одобри. Е, Чуде се, има ли някакви препоръки, които могат да бъдат дадени на градските съвети? Освен това, може ли да дадем пояснение относно съдебната практика в различните страни? Защото когато става въпрос за разглеждането на мобите за визи, има доста голяма неяснота. Това ще даде възможност да се обработват по-лесно молбите и да се издават временни визи, когато е, това е възможно. По отношение на международните градове, обежища и тяхната мрежа, каква е разликата между така наречените Cities of Refuge и Shelter Cities? На български няма разлика в превода. Когато има някой писател, например, може ли неговата община да бъде включена, е, дори и да е много малка? Това са моите въпроси. Благодаря. Сигурен съм, че ще получите отговори от нашите гости. Сега ще дам думата на колегата Преда, след това на колегата Проди. Господин Преда е първи doamna președintă. Aș vrea uh, să le mulțumesc, doamne. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на госпожа Арно за казаното от нея и искам също така да и задам един въпрос. Първо искам да я поздравя за нейното назначение – ние говорихме вече за това. Искам да чуя как изглеждат нещата с назначаването на служителите за връзка и изобщо как изглеждат нещата с локалните стратегии. Тези локални стратегии не са разработени навсякъде и такива служители за връзка не са назначени навсякъде и искам да попитам защо това е така, защо не навсякъде има служители за връзка. Искам да попитам дали след резолюцията на парламента от 17 юни 2010 списъкът на стратегиите на място ще бъде продължен през 2011 година. Благодаря. Благодаря. Много от вашите въпроси са насочени по-скоро към службата за външна дейност. Господин Проди има думата. Благодаря. Госпожо председател, искам наистина да благодаря за тази толкова интересна проява. Има толкова много неща, на които искам да се спра, но поради Времето ще се огранича само върху някои от тях. Това, което намирам за особено подходящо е, че сега вече СВД наистина стъпва в своите функции и може да отговори на очакванията, които ние свързваме с тази служба, защото тя ще се превърне наистина в една постоянна, в една опорна точка – опорна точка, около която ще се въртят много неща и тук в парламента установяваме, че председателят госпожа Хаутала в своя доклад се позовава на СВД и също така трябва да се очаква интензифициране на усилията така, че да могат да бъдат изпълнени всички дейности на Европейския съюз в тази сфера и да бъдат координирани. Ние трябва да използваме всички лостове на политиката. Точно както е посочено в споменатия от мене доклад, доклада на председателя, тук трябва да се прави разлика между търговските отношения и отношенията, свързани с правата на човека, между Европейския съюз и трети държави. Има още нещо, което искам да спомена в този контекст. Климатичните промени. Тук рано или късно ще проличат въздействията и върху правата на човека. Познава се и известно е понятието междувременно на клим... за климатичните бежанци, а това ще повлияе и върху правата на човека. Тук трябва да се предвиди съответна защита за климатичните бежанци. Освен това има и някои други важни точки, свързани с защитниците на човешките права и в частност ролята, която те играят, за да могат да гарантират основните права на всички хора. Това са хора, имам предвид климатичните бежанци, които поради климатичните промени трябва да напуснат своите родни места. Тук искам да призова към съгласувана акция към съгласувана дейност на целия Европейски съюз, за да могат да се решат е, проблемите, за които говорим. Това е в смисъла на е, мира по света. Вие говорите за предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени човешките права във връзка с измененията в климата. Надълго и на широко ще обсъждаме този въпрос. Е, дискусиите те първа започват. В тази връзка имам въпрос към госпожа Арно. Понякога екологичните активисти, независимо дали те се занимават с измененията в климата или не, имат нужда от закрила – Смятате ли, че членовете на Европейската комисия в духа, който очертахте, биха могли да включат и екологичните права, когато обсъждат проекти за развитие с трети страни. Комисар Оттингер, например, участва в преговори с Туркменистан. Туркменистан е много богата страна, богата на природен газ но има сериозен турмоз над лицата, които се борят за защита на околната среда. Трябва да направим нещо в това отношение и да гарантираме участието на подобни лица в търговски проекти. Едно лице от Туркменистан трябваше да избяга от собствената си страна, защото беше преследвано поради възгледите си, свързани с опазване на околната среда. Сега ще дам думата на нашите гости, тъй като вече няма членове на парламента, които искат да се изкажат. Госпожа Лоуър ще е първа и след това господин Лунде. Тъй като вие споменахте за екологичните права. Ние имаме такова екологично движение, което работи за устойчиво развитие и се бори срещу разрушаване на околната среда. Това може да бъде един пилотен случай, който парламентът би могъл да разгледа. Но да се върнем към въпроса за визите. Това е нещо, с което аз съм много силно ангажирана. Ние в Ирландия имаме една много структурирана система за визи от 2005 година. Извинете, колегата ми си тръгна, но така ли иначе беше създадена тази система през 2005 година. Тази система позволи на 20 души да дойдат в Ирландия, но те могат да стоят не повече от 3 месеца и само един човек до сега е поискал убежище, като постоянно убежище. Така че имаше и такава ситуация. Но аз мисля, че основното, което трябва да помним е, че защитниците на човешките права не искат да стоят в други страни. Те искат да изградят справедливо общество в своите страни. Но понякога те трябва да напуснат своята страна, ако те се намират в условия на изключителна опасност или просто ако са изключително изтощени. Ние трябва да им дадем тази възможност малко да презредят батериите, ако искате. Министерството на правосъдието в Ирландия много прилича на подобни министерства в други страни на света. Независимо от това, се съгласи в крайна сметка да се реализира една така пилотна схема и по този начин наистина могат да се издават много бързо визи. По този начин ние можем да подкрепяме защитниците на човешките права ние имаме възможност те да получат много бързо визи. Можем да влезем в контакт с посолствата в страните, в които те подават молби за виза. И иммиграционната служба, т.е. служителите, например, на Лентището, имат необходимата информация. Бяха издадени през последните 9 години 550 визи са били издадени по инициатива на Frontline. И само един човек беше подал молба за постоянно убежище. Така че виждаме, че тази система работи. Виждаме го, например, на нашата страна. Председателката, благодаря ви. Мисля си, че това, което сега чухме, е един много добър пример. Това е една практика, която може да се нарече най-добра практика в областта на визита и определено трябва да разпространим този модел. Имаше миналата седмица един такъв инцидент в Вътрешното министерство на една държава членка. То отказа визите на 50 защитници на човешките права, извинете 15, които искаха да дойдат на обучение в тази държава членка но след координирани усилия това решение беше отменено и бяха в крайна сметка издадени визи. Така че те можеха да получат тези краткосрочни визи. Господин Лунде, заповядайте. Аз мисля, че имаше два интересни въпроса. И аз ще отговоря на първия, на втория ще отговоря моята колега. Първият въпрос беше за това дали има някаква разлика между мрежата ИКОР и бъдещата мрежа на градове убежища? Според мен е щастливо съвпадение това, че нашата организация е млада, но тя расте и се развива и също времено и инициативата за градове обежища, обежище също се развива, така че Икор може да предаде много от своя опит на тази бъдеща мрежа за градове обежища. Ние продължаваме да бъдем една мрежа на градове обежища за писатели, но както аз вече споменах, понятието писател за нас е много широко. То включва например, преводачи, журналисти, блогъри, поети, дори и кинотворци, писатели на художествена литература и на нехудожествени творби. Мисля, че всеки защитник на човешките права, който се налага, на кого се налага да напусне своята родна страна, има нужда да се изразява, така че свободата на словото, свободата на изразяването е нещо, което е изключително важно. И точно за това е много важно да работим и с други организации. Мисля си, че бъдещето ще реши аз зададох въпроса дали имаме нужда от нова структура или просто можем да доразвиваме сега съществуващите структури. Ние в ЕКОРН много се радваме, че сме поканени да участваме в тази дискусия и ние искаме да работим с всички заинтересовани страни и да намерим най-добрите възможни решения за създаване на една такава добре функционираща система за градове, обежища, за защитници на човешките права. Сега Елизавет, ще отговори на следващия въпрос. Втория въпрос беше дали могат да се включат по-малки градове, градове, които са дали обежище на писатели, например. Искам да кажа, че до сега не сме имали подобни случаи. Искам да подчертая, че когато някой кандидатства за включване в град от Айкорн, знаем, че вече се е стигнало до края. Че това лице е изложено на сериозен риск. Нямаме нужда от а, кой знае каква а, подкрепа и застъпничество тук, защото сме много предпазливи, когато изготвяме нашите списъци. Правим сериозна предпазлива оценка относно това дали съответното лице може да бъде публично оповестено или не. Питаме лицата дали искат да станат обект на излъчване по телевизията, например много от тях казват, че не искат а, техните имена да стават публично достояние. Датското правителство прие закони, които дават възможност за издаване на визи за хора, които ще станат част от мрежата ICORN. Тези визи се издават за две години и дават възможност на хората да останат в страната и да кандидатстват за работа, но само в рамките на сферата, в която те работят, а именно защита на човешките права. Това е което мога да кажа. При нас то вече съществува. Благодаря за тези бележки. Сега ще дам думата на госпожа Арно, за да даде своите отговори. Вероник, благодаря госпожо Хаутела. По въпроса за определението и осведомеността. Важно е да се прави разлика между търсещи убежище и борци за човешки права. Всяко повишаване на осведомеността относно тези лица е нещо добро. По отношение на втория въпрос на госпожа Схаке, свързан с добрите практики, имаме подобни практики в Испания, в Италия, други страни, може да почерпим полезен опит от тях. По отношение на определението за борец за човешки права, мисля, че е в наш интерес да се придържаме към общия характер на тази дефиниция, както е в а, а, документа на ОНЕ 98 година, а именно това е лице, чието политически, економически и социални права са нарушени чрез включването на политическите права, включваме и много борци за екологични промени, тъй като е, знаете, че в политическите права се включва възможността да се изказваш е, свободно, е, да се сдружаваш и така нататък. Така че в политическите права се включват а, голяма част от екологичните елементи. По въпроса на господин Преда, защо не включим всички страни, в които има дипломатическо представителство, делегации на Европейския съюз. В 22 страни нямаме делегация. Защо да нямаме стратегия за всичките? По четири причини. На първо място липса на капацитет в делегациите. Има някои страни, като източен Тимор, например, в които има много малки делегации, само три държави членки са представени там. Втория проблем е свързан с репресивния характер на режимите. Мога да говоря за Иран, Судан или Трея, например. Много трудно е там да се срещнем с борци за човешки права, да развием стратегия. Представете си под какъв натиск ще бъдем подложени. Има още един проблем, свързан с страни, в които няма гражданско общество или в които е трудно да се идентифицира истинско гражданско общество. Поради, например, репресивни режими или поради историческо развитие, например в Мадагаскар няма жизнеспособно гражданско общество. И последния проблем е свързан с политическите разлики и различия между държавите членки. Това пречи на създаването на стратегия за съответната страна. Например, по отношение на Марокко и проблемите с Западна Сахара, знаете, че Бразилия има конкретна позиция като международен партньор – така че е, има затруднения. По отношение на публикацията, две неща. На първо място, важно е да има идентификация и публикуване на имената на лицата, които служат за контакт на местна почва. Стратегиите естествено няма как да публикуваме поради заплаха за сигурността. Искаме да има максимална гъвкавост, освен това по отношение на правата на държавите членки, защото тази тема е изключително чувствителна. Какво можем да направим, за да включим парламента? Това е още един въпрос. Нямаме проблем да споделим с всички колеги и госпожа Халтала в частност списък на онези страни, в които имаме център за защита на тези хора и страни, за които имаме стратегия. Мисля си, че към края на февруари ще имаме пълен списък, ще има известна актуализация. Мисля си, че така мога да приключа. А, и нещо забравих. Публикуването на стратегиите пред парламента. Знаем, че тази тема е изключително интересна за вас. Госпожо Халтала, трябва да обсъдим обаче разпоредбите свързани с поверителния характер на тази информация. В момента не мога да ви обещая нищо повече от списъците. Благодаря, госпожо Арно, казва председателката. Дадохте отговор на повдигнатите въпроси и се опитахте да оталожите нашите съмнения и притеснения. един от моите кошмари е, че Джулиан Асанч, например, ще се здобие с а, а, подобна информация и ще я публикува. Той върши много похвални неща, но трябва да осъзнае какво е положението на хората, които са сериозно застрашени в качеството си на борци за човешки права, подобна информация не може да се публикува. Така стигаме до края на дебата. Говорихме за позицията на различните институции. Говорихме за това, че всички институции трябва да участват в дейността за оказване на все по-голяма подкрепа на борците за човешки права. Сигурен съм, че колегите от секретарията са си записали основните елементи от казаното. Ще поискаме от секретарята да организира последващи е, срещи. Надявам се, че ще успеем да поддържаме контакт. Този въпрос е изключително сложен и трябва да се разгледа от всички възможни ъгли. Благодаря ви, уважаеми гости, за това, че участвахте и за това, че бяхте изключително добре подготвени. Така стигаме до една точка, точка номер 5, свързана с функционирането на Европейската служба за външна дейност. Виждам, че Дейв Никълс от мрежата за правата на човека и демокрацията тук вече засегнахме въпроса за новата органиграма, работната структура и иерархията на Европейската служба за външна дейност – Сега искам да дам думата на Дейвид Никълс, който ще говори от името на мрежата за правата на човека и демокрацията. Той ще представи дейността на своята собствена организация и на Amnesty International. Има различни слухове за това какви точно ще са структурите на Европейската служба за външна дейност. Радваме се, че вече има нещо конкретно постигнато в тази връзка. Нека да кажа, че една от областите, в която трябва да продължим като парламент да оказваме натиск е създаването или по-скоро подкрепата на тази мрежа за защита на човешки права, базирана в Брюксел и със съкръщение КОХОМ. Председател е един господин от Австрия. Искам да разбера как точно ще функционира тази базирана в Брюксел група за защита на човешките права. Ще дам думата на господин Никълс и след това ще чуем и госпожа Арно. Дейв има думата и след това ще започнем разискванията. Благодаря, госпожо председател, и много благодаря за това, че отново ни се дава възможност да се изкажем при вашата подкомисия. Ние все повече сме обезпокоени от това, което се случи през 2010 година. Също така много се интересуваме от бъдещата структура и дейност на Европейската служба за външна дейност има твърде малко информация. Нека да не забравяме, че докато вървяха всичките обсъждания на вътрешната структура, способността на Европейския съюз да действа по конкретни случаи на нарушаване на човешките права се влуши. Както вие казахте, преди коледа получихме две добри новини. Първо, най-сетне беше публикувана организационната схема и беше създадена специална дирекция за човешките права. Второ, постоянният председател на Кохом беше окончателно назначен, т.е. той може вече да поеме щафетата и да започне веднага работа. По тези два аспекта ние искаме да изразим благодарност както на вас, госпожо председател, така и на отделни членове на Европейския парламент за техните изказвания на пленарното заседание в Страсбург през декември. Едва ли ще бъдете изненадани, ако ви кажа, че това далеч не е края и че те първа трябва да се отговори на някои важни въпроси след публикуването на организационната схема. В момента искам да се спра на някои от тези въпроси, като по този начин дам основа за бъдещия дебат. Има пет различни сфери. Първо, въпросът за високопоставените длъжностни лица в Европейската служба за външната дейност. Ние отдавна призоваваме да има лична отговорност за човешките права в управителния съвет на Европейската служба за външна дейност. Да има конкретна отговорност, която да носят отделните членове на управителния съвет. Ние Разбрахме неофициално, че един от членовете на управителния съвет ще има такава отговорност, но това не се съобщава официално, както не се съобщава официално и кое ще е това лице. Ние бихме искали също така да знаем кой ще бъде управляващия директор по глобалните и многостранни въпроси. В Европейската служба за външна дейност все още няма назначение на тази позиция. От решаващо значение този човек е да има опит и познания в областта на международното право. И ние сме обезпокоени от това, че като че ли не може да се намери човек с достатъчни експертни познания, може би е вече време процесът да бъде започнат и може би не е задължително да бъде назначава на тази длъжност някой, който вече работи в съвета или в комисията. Може би някой отвън може да вземе тази длъжност. Освен това, в доклада на госпожа Андрекене, както и много други депутати, призоваваха да има отделни отговорници по въпросите на човешките права което включва и правата на детето. Ние Искаме да знаем дали това ще се случи в бъдеще. Освен това, второ, що се отнася до структурата в Брюксел. Доколкото аз разбирам, тази организационна схема е само първоначалното устройствие на Европейската служба за външна дейност и през половина или една година тази схема ще бъде преразгледана и има възможности за парламента и неправителствените организации да следят как работи на практика Европейската служба за външна дейност и да се формулират препоръки как да се подобри тази дейност, но все още това не е ясно определено. Ние бихме искали да знаем как трите отдела в рамките на дирекцията по човешки права и КОХОМ ще си взаимодействат. Как служителите на съвета и на комисията ще могат да бъдат назначени без да има дублиране. Също така важно е да знаем как дирекцията ще взаимодейства с, с географските дирекции и как ще се взимат решения, които се отнасят и до другите части на Европейската служба за външна дейност. За назначаването на персонала ние разбрахме, че няма да има увеличаване на персонала на Генералната дирекция по човешки права. Обаче, като си има предвид значението и задълженията на тази генерална дирекция, на нас ни е ясно, че има нужда от допълнителни ресурси, допълнителни служители. И накрая за брюкселските структури. Вие казахте, че има нужда Кохом да е постоянно базиран в Брюксел това решение е било отложено до назначаването на постоянен председател на Кохом. Обаче много държави членки, както и много европейски институции, все още далеч не са убедени, че има нужда от Кохом, който постоянно да работи в Брюксел. Необходимо е да проведем дейност, за да убедим всички в това, че ще има реална полза от това Кохон постоянно да бъде базиран в Брюксел. Трето, за делегациите. Разбира се, организационната схема се отнася до централата в Брюксел и тя не се занимава с делегациите. Ние бихме искали да знаем как се гарантира това, че има хора, които са специалисти по човешките права във всяка делегация на Европейския съюз и че има добро взаимодействие между посолствата на държавите членки в съответната страна и делегацията на Европейския съюз? Ние то говорихме за това, че в 103 делегации на Европейския съюз цял свят ще има специални центрове за човешки права. Но разбира се, ние трябва да знаем, че има пълноправни такива служби за защита на човешките права в страните, в които положението е особено критично. Трябва да отчетем и увеличаващите се задължения на председателството и координиращата роля на посолството на държавите членки. Ние се надяваме, че отделните посолства на държавите членки в сферите, в които те имат достатъчен капацитет и експертни знания, че те ще могат да поемат по-водеща роля. Сега за баланса между половете. В момента Ситуацията е позорна за Европейския съюз, що се отнася до равнопоставеността на половете в Европейската служба за външна дейност. По този начин се подкопава възможността Европейския съюз да утвърждава принципа на равенството на полове в цял свят. За съжаление, ситуацията се влушава и от позицията на съвета. Има много въпроси, свързани с бъдещите назначения, включително и що се отнася до ръководителите на делегации накрая за прегледа на политиката в областта на човешките права. Миналата година един от ключовите въпроси беше изводът, че е необходимо да има стратегии за отделните страни. И това беше изтъкнато и от баронеса Аштън в нейната реч на пленарното заседание в Страсбург през декември. Разбира се, има много въпроси как точно тези стратегии за страните ще бъдат формулирани, с кого ще се провеждат консултации, дали ще се привличат към тези консултации защитниците на човешките права в съответните страни и каква ще е ролята на Европейския парламент и по какъв начин ще се изпълняват задълженията на европейските институции. Как да се гарантира това, че всички европейски институции са ангажирани с тези стратегии? Това не е ясно. Все още не знаем също и как точно ще приключи процесът на преразглеждане на политиката в областта на човешките права. Разбира се, изказването на Бронес Аштън в Страсбург през декември не е точка по този въпрос. Ние знаем, че документите, които бяха прияти в тази сфера през 2001, година вече не са актуални. Необходимо е да има ясно формулирана политика и трябва да са активно ангажирани всички участващи в политиката за човешки права. Искам да кажа какви са нашите очаквания към Европейския парламент. Очевидно е, че първото ни основно очакване е да се спазват всички препоръки, които бяха отправени от Европейския парламент в доклада Андрикене. Очакваме след публикуването на организационната схема да има по-нататъчна кореспонденция между вас, госпожа председател и баронеса Аштан. Второ, Парламентът, както и неправителствените организации, следва да проследява как функционира Европейската служба за външна дейност през следващите няколко месеца и да изисква отговорност и подотчетност, особено когато се разкриват слабости. Следва да отчетем определеното размиване на отговорностите на отделните институции и организации след влизането сил на Лисабонския договор – Организациите в много трети държави ни питат каква помощ те могат да получават от Европейския съюз на местно ниво. И Нека само да си припомним примера с Тунис, където Европейският съюз запази мълчание в условията на сериозни репресии срещу защитници на човешки права. Ние сме разочаровани, че това влушаване в действието на Европейския съюз не беше отразено по време на пленарния дебат през декември. За съжаление, наблюдателите, които следяха този дебат, видяха, че не се обръща достатъчно внимание на човешките права през 2010 година. Смятаме, че парламента трябва активно да търси отговорност от други институции на Европейския съюз и да изисква да не се прилагат двойни стандарти. И накрая, депутатите от Европейския парламент трябва да работят активно с депутатите от националните парламенти. От една страна трябва да се гарантира това, че в националните парламенти са наясно с новата структура и новите задължения на Европейската служба за външна дейност, но също така е важно и в националните парламенти да се взимат решения на национално ниво, особено що се отнася до препоръките в доклада Антарикени. За това ние смятаме, че много добре ще бъде, ако вие, госпожо председател, изпратите писмо до националните парламенти, в което се съдържат основните препоръки от доклада Андрикени и да ги помолите да действат активно в тази посока. Благодаря на Дейв Никълс за тази декларация е от името на мрежата за правата на човека и демокрацията. Искам да кажа съвсем накратко, че в парламента също сме изправени пред трудности, когато става въпрос за последователни стратегии спрямо различните страни. Какво можем да направим? Можем да дадем списък на борци за човешки права, на колеги, които пътуват в рамките на официални делегации. Това изглежда е от полза, защото много колеги в парламента демонстрират неохота, когато става въпрос за тези въпроси и някак си ги улесняваме, когато им дадем списък с определени лица. По отношение на националните парламенти, не голям брой национални парламенти са ангажирани активно с политиката на Европейския парламент в областта на човешките права. Искам да кажа, че имахме възможност да организираме съвместна среща с колегите от националните парламенти – Е, искаме се да чуя обаче допълнително от колегите от парламентите в различните страни какво точно се прави в страните, за да се приложат политиките и да се приложат на практика насоките. По отношение на преразглеждането, аз смятам, че това бъдещо преразглеждане ще бъде всеобхватно, открито и ще включва всички необходими елементи. Може би имаме нужда от нова декларация, ново съобщение от страна на върховния представител, която е заместник председател на комисията. Тази декларация трябва да е насочена към всички, включително и Европейския парламент и представителите на неправителствените организации. Искам да разбера от госпожа Арно дали ще се направи нещо подобно. Госпожа Арно има думата. Мадам ла президент, дабор, мерси. Благодаря, госпожо председател и благодаря всичко на всички, на всички членове на Европейския парламент. Благодаря на всички неправителствени организации, които проведоха една кампания, която беше насочена не само към налагане на мейнстриминга, а и да бъдат изпълнени някои специфични политики. Ние бяхме на мнението на доста от държавите членки, които искаха да бъде утвърдена определена структура. Позволете ми да посоча, че през последната година бяха направени по-малко неща. Е, съгласна с е, господин Дейвид Никълсън и изобщо не съм съгласна с него, когато той говори, че има влушаване. Имаше много ясни указания, бизнес континуити, което обаче вероятно не беше популяризирано по достатъчно подходящ начин. Това не е някакво извинение или оправдание от моя страна. Ние имахме съобщение във връзка с религиозните свободи, имахме сега и е, някои заседания на делегациите във връзка с Близкия изток и също така бяха предприяти съответни действия за защита на правата на хомосексуалистите и е, също така е, във връзка с стратегиите на защитниците на човешките права и стратегиите за защита на тези права. Това, което беше направено беше под знака на повече ефективност и също така да бъдат използвани и стратегиите на място. С това се започва. И тук вече стигаме до понятието пилотни страни. Бяха дадени съответни указания на делегациите за подпомагане на местни инициативи и също така беше дадена по-голяма свобода на делегациите, така че да постигнат повече ефективност. Освен това, имаше и преглед на правата на човека. Това е едно издание, където има съобщения от е, различни организации за защита на правата на човека и е, също се отразяват и заседанията на Европейския парламент. Що се отнася до казаното, че нещата се влушават. Аз мисля, че по-скоро може да се каже, че положението с правата на човека в света не се е подобрило, но това е вече нещо съвсем друго. Може би има някаква причинна връзка между това и дейността на нашите организации. И е, сега какво може да се направи в организационно отношение? Това, което ми е известно, органиграмата, тя получи одобрение от госпожа Еща, но от друга страна беше посочено, че в тази сфера трябва да се работи повече и остават незаети местата, свързани с менеджмента. Това от една страна. От друга страна, е, консолидиране на щаба от сътрудници. Тук е, се посочва, че ще се вземат отделите от по-скоро, може би, няма да съществуват отделите в съвета и комисията, така че е, да не се получава дублиране на дейността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 продължа работа по отношение на многостранните въпроси, така че на различни нива протича работата. Не може да има промяна като с магическа пръчка за две или три седмици. Всичко ще си дойде на мястото, но това ще отнеме време. По отношение на страните, не искам да говоря за това, че се пилеят ресурси, естествено трябва да се отчитат и звената за борба с човешките за, за, за борба за човешки права. Всички пилотни проекти са близко до сърцето на парламента и на другите държави членки. Трябва да подобрим ресурсите, с които разполагаме, защото те не са достатъчни и тук трябва да има по-добра последователност. По отношение на лицето в управителния съвет, който трябва да отговаря за човешките права, това е правилно виждане, но не знаем кой и кога. Относно равенството на половете ще предам този въпрос. Е, Дейвид каза, че по отношение на директора, трябва да, да, да има известна последователност. Имаме. Uh, we have, I mean, clearly, uh, what is important is to see the role of the Commission. Uh... Важно е да се види ролята на комисията по отношение на управлението на парите. Няма да има промяна между Девко и Релекс от миналото. Имали сме добро сътрудничество. Тук се повдигат въпроси относно участието на СВД в дейности, които са свързани с финанси. Този въпрос трябва да се реши хоризонтално. Тук излизаме от рамките на сътрудничеството има връзка с подбора на различните предложения. Онова, което беше казано в края на октомври е напълно ясно. Толкова ясно, че не мога да намеря текста тук, но общо взето се каза, че ще продължи онова, което съществува и като сега, като сътрудничество между Девко и Релекс Става въпрос за координация. Трябва да работим в тясна връзка с колегите. Това ще зависи естествено от между ведомствените консултации. А, намери го май. В края на октомври имаше едно политическо послание, в което се говореше за последователност, за вътрешни политики, които трябва да засилват общностното измерение, координацията между службите на комисията и СВД ще продължат по начин, по който те са установени днес между Девко и Релекс. В парламента ще получавате информация, когато има важни срещи. Например, когато говорим за визи или миграция, както каза госпожа Схаке, ще е, ще присъстваме, ако ни поканите, разбира се. Надявам се, че ще можем да работим добре по този начин. Делегациите. Това е изключително важно, защото въпроса за представителството, за видимостта на Европейския съюз е изключително важен. Делегациите са представители на Европейския съюз Трябва обаче да разгледаме мандата по отношение на обучението, както каза Аштън на 16 декември в парламента, имаме инструкции всички делегации да бъдат обучени от гледна точка на защитата за човешките права. Опитваме се да създадем един по-систематичен модул. Ще засилим измерението свързано с политическия модул. Ще разчитаме на опита на държавите членки в това отношение. По отношение на центровете, цифрите не са кой знае колко лоши. За момента имаме 137 делегации на Европейския съюз и имаме в 120 делегации центрове свързани с човешките права. Когато казвам 137, говоря за делегации в развити страни. Важно е да има мрежа от центрове за защита на човешките права, но има проблем. Трябва да видим кои точно са е, работещите в тези центрове? Дали трябва да бъдат е, служители на договор е, с определена продължителност, т.е. ограничен във времето, дали те не трябва да имат някакви ментори, ако са твърде млади. Много може да се направи в тази връзка. Делегациите ни казват, че нямат достатъчно средства. Те са сериозно затрупани от работа и когато става въпрос за човешки права, Вие спечелихте битката да включим човешките права в дейността на СВД. Значи, може да отчетем центровете, обучението и географското разпределение. Аштън каза, че по отношение на ефективността трябва да се преразгледат нещата, защото е важно да има полза, конкретна полза от тази политика. Това обаче е свързано с преразглеждането и не мога да ви кажа точно какво ще бъде направено. Аштън се интересува от система, която ще работи ефективно, вместо да се изготви набързо някакъв голям или не толкова голям документ. Това е ситуацията за момента. Рина и Ров ги познавате, Берт го познавате от австрийското председателство. Това са колеги, които работят с нас. Берт е голям експерт по човешки права. Ще трябва да видим как да включим Европейския парламент, като си има предвид, че сме идентифицирали области, в които ще трябва да работим заедно. Моля ви да ни дадете малко време обаче и това не е един стремеж да забавя нещата, защото има въпроси свързани с политиката. Как да организираме двустранната и многостранната работа, как да организираме сътрудничеството, как да очертаем различните приоритети. Например, в областта на правото, хуманитарното право, как да включим решенията на Международния съд и различните видове съдилища в целия този контекст – така или иначе, смятам, че с вашата помощ и с а, динамичните усилия на колегите ще успеем. И още нещо. Тук става въпрос а, за избора, изборите на този документ, който държа сега. политиката ще има ново име, защото FPIS не е най-доброто съкрещение за такава политика. Ще се опитаме да променим нещата. Кога ще стане това? Преди или след лятото, не знаем. хората, които са пряко подчинени на Аштан, се занимават с а, въпроси, свързани с кризите и с наблюдения на избори. Тези теми са изключително важни за моята дирекция. Благодаря. Благодаря бе, Вероник. Наистина получихме много полезна информация от вас и Разбирам, че трябва да ви дадем време да може да организирате вашата работа с, с другите отдели на Европейската служба за външна дейност и с Европейската комисия. Разбира се, ние ще поддържаме постоянни контакти, ще следим напредък. Двама колеги помолиха да им се даде думата, господин Хауит и госпожа Лохбиле. Заповядайте, Ричард. Благодаря ви, госпожо председател. Както каза госпожа Арно, ние можем вече да говорим с един по-ясен глас. Виждаме, че има повече възможности за подкрепа чрез представителствата на Европейския съюз. Бих искал да поздравя госпожа Арно. Наистина прави впечатление вашия динамизъм. Също така показахте, че имате чувство за хумор, нещо, което също е много важно. Бях изненадан, че казвате, че три седмици не са достатъчни да изпълните задачата. Като отчитам всичките ваши таланти, наистина смятам, че ще се справите дори в този кратък срок. Много съм съгласен с това, което се казва за значението на обучението и както е, каза и баронеса Аштън, ние имаме нужда от едно всеобхватно обучение – Също така е много важно също така А да подкрепим това, което беше казано тук от мрежата за правата на човека и демокрацията, що се отнася до стратегиите за страните. Процесът на преглед и публикация на стратегията за човешките права може би най-добре ще се реализира чрез прилагане механизма за публикуване на съобщения, както приложи нашата председателка. Може би също така могат да се използват заключенията на съвета по външни работи, може би също така документи за стратегията или документи за отделните страни. Разбира се, необходимо да се увеличи ангажираността на всички участващи страни, както беше предложено от мрежата за правата на човека. Има някои други неща, на които искам да се спра. Разбира се, ние разбираме, че съставянето на управителния съвет ще отнеме известно време, но разбира се от решаващо значение да има подходящи хора в представителства, трябва да има точно формулирани длъжностни характеристики. Разбира се, много е важно да бъдат назначени подходящи хора. Съгласен съм с това, което тук беше казано за значението на обучението. И е важно да продължим да изискваме това. Що се отнася до центровете за контакт по въпроса на човешките права, има нещо, за което още не сме говорили а именно, че програмирането в сферата на човешките права преди беше прерогатива на юристите, но се опасявам, че може да получим едно известно разводняване, ако няма повече експерти по страни, които представляват по-голяма загриженост от гледна точка на човешките права. Въпросът за числата, поставен от е, господин Никълс, по въпроса за числата, мисля, че всички сме наясно, че това е сложно, особено предвид сегашната финансова ситуация. Но мисля, че за Европейската служба за външна дайност и за нас в парламента е ясно, че Основният въпрос е ефективността, резултатите. Както вече тук беше казано, господин Никълс, наблюдава се едно влушаване, що се отнася до позицията на Европейския съюз във връзка с човешките права. И може би това, което трябва да използваме като критерий, е да видим дали се гарантира необходимия капацитет много е важно да бъдат насочени необходимите ресурси към Брюксел и към Женева. В сравнение с ресурсите, които имахме преди, трябва да гарантираме, че най-малкото се запазва капацитета такъв, какъвто е бил до сега. Не бих изцяло съгласил с това, което беше казано за постоянния председател на КОХО. Когато имаме високопоставени длъжностни лица от държавите членки по въпрос на човешките права, тогава имаме повече подкрепа и от държавите членки. А когато има постоянен председател на КОХОМ, който е постоянно базиран в Брюксел, може би ще изгубим тази подкрепа от страна на държавите членки. Бих искал да кажа това, без да съм абсолютно убеден, че няма нужда от кохом базиран в Брюксел, но мисля си, че имаме нужда от един конструктивен дебат, свързан с този аспект. И накрая, госпожо председател, по въпроса за включването на съображението на човешките права в цялото законодателство и във всички политики. Да, госпожа Арно каза, че имаме нужда от експертни знания и умения, за да гарантираме това включване на съображението на човешките права в законодателство, в политиката, в дейността и трябва да бъдат обучени повече хора в Европейската служба за външна дейност, за да се гарантира едно такова реално включване на аспектите на човешките права. Важно е да бъдат обучени хора, които ще подготвят доклади, ще изпращат информация. Мисля си, че трябва да проведем дебат между парламента и Европейската служба за външна дейност по този въпрос не си спомням всички подробности отказаното от госпожа Арно, но тя беше казала, че методът на работа ще бъде същия, какъвто се прилага в сферата на външните отношения и е, развитието на Европейския парламент очаква нещо по-добро. А ако Европейската служба за външна дейност трябва да стане това, което ние искаме тя да стане, трябва да се засили аспекта човешки права в политиката много повече и то във всички политики. Мисля, че ние в парламента трябва да видим кои ще са механизмите за постигане на тази цел. Още веднъж бих искал да поздравя госпожа Арно и да благодаря господин Дейв Никълс от неправителствената организация Мрежа за правата на човека за това, че те оказват подходящ натиск по всички тези въпроси. Председателката, благодаря ви, Ричард. Сега госпожа Лохпилър. Госпожо председател, ще говоря на немски язик. Ричард Хауърд вече посочи много подробности. Аз ще се спра само на конкретни неща. Първо искам да се обърна към вас, госпожо Орно, и да ви поздравя най-сърдечно с новия пост, който заемате. Това ме радва много. Ние, зелените, също имаме по-точно проведохме нашето вътрешно изслушване по човешките права и то протече много динамично. Като си спомня за дебата, който проведохме в Страсбург с госпожа Аштен, основната точка по този генерален дебат беше мейнстриминга и естествено е, всичко това трябва да бъде обект на подкрепа. Аз мисля, че не трябва да се допускат крачки назад. Е, сега вече имаме увереността, че ще има дирекция по правата на човека и още една трета точка, която е отразена и в нашата парламентарна резолюция, че ни е необходим европейски служител на високо равнище, това да бъде е, специален докладчик или специален представител по правата на човека. Това е едно искане, което ние подчертаваме като Европейски парламент и в частност това го прави нашата парламентарна група. Сега, проблем Проблема за капацитета, вероятно на всички нива се очертава. Миналата година аз попитах представител на Белгийското председателство, кои са основните акценти за унгарското председателство и той каза, не е необходимо да задавате този въпрос дори и към дипломати. Това ще бъде правено към, от службата за външна дейност в бъдеще. И тогава фазата беше такава, но бих казала, че сега се очертава проблем с капацитетите и може би е, ще трябва да отбележим, че и при върховното представителство има проблем с е, капацитета. Ако няма изказване по, на госпожа Ещен по проблема с Тунис, е, това може би също е въпрос на капацитет и не би трябвало да го критикуваме. На ниво делегации нещата изглеждат по същия начин. Преди това се говореше за тези центрове, за тези контактни точки за защитниците на правата на човека. Там нещата е, изглеждат доста сложно, но когато става дума за правозащитници в, европейските, в делегациите на Европейския съюз, 120 делегации имат такива правомощия, също и в рамките на Европейския съюз. При многостранните органи тук е, трябва да проследим детайла, така че да се е, даде възможност по-голямата част от тези делегации да има такива контактни точки и когато се сочи, че там има проблеми, е, свързани с е, квалификацията на хората там, ще трябва да се е, отразят тези проблеми и в съответните посолства. Аз тук виждам основните дефицити и очаквам всички надежди, които се свързват с СБД, е да се повишат, т.е. те не са отдавна същите, каквито бяха и ние би трябвало да настояваме да получаваме информация, защото в парламента като че ли това не проличава а именно външната насоченост на тази служба. Ние имаме ситуация, в която критикуваме ситуацията с човешките права, като че ли това е по-лесно за нас, отколкото да се проследи това, което желае мнозинството. Благодаря. Uh, little... Да, трябва да обмислим как да осигурям, осигуряваме по-голяма последователност в отношенията ни спрямо различни страни. Виждам, че няма други желащия да се изкажат, затова давам думата на господин Никълс да отговори на поставените по време на дебата въпроси и след това госпожа Арно евентуално. Съвсем накратко, госпожо председател, искам да се върна към някои от поставените въпроси. Не бих искал да се спирам подробно върху всички проблеми, които се случиха през 2010 година. Мисля се, че е важно обаче всички да имаме общо разбиране за това какво се е случило. За съжаление, нямаше достатъчна приемственост в дейността. За съжаление, нямахме обичайна рутинна дейност. Необходимо е да се разгледа какво е било казано по време на посещения в отделни страни и да видим, че не трябва да се повтарят много от грешките, допуснати през 2010 година. Е, видяхме, че много неща, които бяха официално заявени, не се случиха. Е, също така и качеството не беше достатъчно. Използваните формулировки престанаха да бъдат обичайните формулировки в международното право, когато става дума за човешките права. По-скоро ставаше дума за геостратегически отношения. Тоест това означаваше това, че хората, които имат познания в международното право, в защитата на човешките права, просто не участваха в изготвянето на тези документи или дори да са участвали, гласа им не е бил чуд. Тук беше казано за Тунис. За съжаление, това е един от многобройните случаи, в които не става дума само за проблем с капацитета, който води до бездействие. Става дума за пълна липса на политическа воля от страна на институциите и от страна на държавите членки. Има многобройни примери на различни за това. Ние разчитахме председателството да прокара тази линия, обаче виждаме, че сега ситуацията е с още по-голямо отслабване на дейността в тази сфера от страна на Европейската служба за външна дейност. Сега за Кохом, който да е базиран в Брюксел. Бих искал... Да, да, ще бъда кратък. Съвсем накратко искам да разсея някои недоразумения. Разбира се, създаването на един кохон, който да е базиран в Брюксел, не означава, че ние ще се отървем от националните експерти и от връзки с столиците на държавите членки. Просто брюкселския кохон ще добавя своя капацитет към вече създадения капацитет. И мандатът на Кохома в Брюксел ще допълва и ще надгражда върху дейността, вече извършвана от Кохом в други столици. Освен това, той ще се занимава с политически сфери, с които не могат да се занимават експертите от държавите членки. Това ще бъде свързано преди всичко с общите политики на Европейския съюз, например по отношение на Магреб. Що се отнася до делегациите, някои от които страдат от липса на ресурси и това е довело и до понижаване на качеството в сферата на човешките, дейността в сферата на човешките права. Има също така едно объркване с това, кой носи отговорност. В миналото имаше много добра реакция, когато се обръщахме към посолства на държавите членки, докато сега посолствата на държавите членки казват, о не, не обърнете се към делегацията на Европейския съюз. Мисля, че трябва много ясно да се посочи каква е отговорността на държавите членки на техните посолства. Разбира се, проблемът с ресурсите няма да бъде решен, поне не скоро, затова е необходимо да бъдат потърсени по-творчески, по-нестандартни начини да се привличат ресурси във вид на експертни познания, умения. Трябва да има повече гъвкавост, която да се дава на държавите членки, за да могат те да реагират в тези области, в които те имат експертен капацитет и служители. Благодаря ви. Това беше от мен. Председателката, благодаря Дейв. И сега Вероник, дали искате да кажете съвсем накратко няколко неща? Трябва да призная, че Дейвид Никълс е прав, когато говори за езика. Там имаше сериозни проблеми. Аз говорих обаче за работата, например, по отношение на трите резолюции – на Европейския съюз по отношение на Бирма, Канада и Северна Корея. Съгласна съм, че по отношение на езика имаше проблеми. По отношение на Тунис, с удоволствие отбелязвам, че имаше силна реакция от страна на представителя на Катрин Аштън. По отношение на Тунис трябва да кажа, че има ясна връзка между измерението за човешките права и споразумението с Тунис. Аз ще ясно и категорично заяви своята позиция пред пресата по отношение на Кохом, базирана в Брюксел. Аз заявих нашата позиция. Не искаме да излагаме на риск ролята на делегациите, тъй като те смятат, че имат координираща роля. В миналото делегациите на Европейската общност бяха разглеждани като основен защитник на човешките права. И на второ място по това, което каза Дейв, това противоборство между нас и тях. Ще е глупаво да пренебрегнем възможността за сътрудничество. Трябва да си вярваме малко повече, да споделяме по-справедливо бремето. Това става, между другото, много често. Не трябва да казваме на държавите членки, че те нямат думата от тук нататък. Благодарение на държавите членки имаме различни политики. Прилагаме визовата политика, например. Те имат експертен опит, който може да е полезен по отношение на всичко това обаче, тук се изисква добра воля от страна на двете страни и обучение. Онова, което каза госпожа Лох Билер за прозрачността, ще предам казаното. Много хора искат да има по-голяма яснота. Мисля, че съвсем скоро ще има развитие по въпроса. Идеята е цялата иерархия на СВД да се занимава и с човешки права, момента Пьер Римон се занимава с а, връзката между различните звена. Този въпрос ще бъде решен на високо ниво. Както вече ви казах, радвам се, че е, ще работим заедно и ще се опитвам да отчитам винаги е, вашата позиция, тъй като начинанието ни е съвместно. Благодаря, казва председателката. Благодаря, ще продължим дебатите. Господин ЖИП, заместник-председател, ще председателства, тъй като аз последните 8 нощи спях на различни места. Малайзия, след това на друг континент и така нататък, така че имам нужда от почивка. Ще му дам думата. Желая ви Желая ви ползотворна почивка. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Става дума за изменение на регламент е, на съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество е, по външните граници на държавите членки на Европейския съюз Фронтекс Налице е вече становището на комисията АФЕТ. То е представено в комисията Либе. Тя ще дискутира, ще обсъди измененията и на 25 и на 26 януари. Ще стане това по тази причина. Както комисията АФЕ, така и комисията по правата на човека ще трябва да подготвя тази дискусия и респективно да обсъдя това становище. Искам да благодаря на госпожа Лохбилер за извършената от нея работа. Становището беше представено на 14 октомври миналата година в нашата комисия. Проведе се много интересна дискусия по него. Много неправителствени организации участваха в тази дискусия. Ние имаме 9 компромисни предложения за изменение. Вие сте взели предвид 44 изменения, които са представени тук. И аз мисля, че всички тези изменения са взети предвид по съответен начин. Докладчиците в сянка. Тук имахме представители на НП, на социалистите и демократите, на АЛДЕ и на Обединената левица. Мисля, че след това, което ще е, ни разкаже госпожа Лох Пилер, ще научим нещо повече за докладя. Е, благодаря. Искам да благодаря на секретарята на комисията ДРОА и на правната служба на парламента за това, че ни помогнаха да създадем това становище. Няма да говоря по всички изменения и по основните въпроси. Искам да кажа, че основната цел на нашата комисия по човешки права е да накараме Frontex да работи по-добре, да има по-голяма осведоменост по отношение на човешките права и да зачита нормите и принципите, свързани с човешките права. Така че това е един принос от наша страна, за да направим Frontex по-ефективна и за да може Frontex да работи с по-високи стандарти по отношение на човешките права, отколкото в миналото. Затова имахме нужда и от независима оценка. Ето защо препоръчвам да има много по-голяма прозрачност, когато става въпрос за отношенията между Фронтекс и Европейския парламент. Смятам, че в становището ясно трябва да се каже как може да се зачитат човешките права и международното право. Не трябва да бъдем твърде общи в своя изказ. Трябва да почерпим от познанието на международни институции, като Върховния комисарият за беженците на ООН, например. Тези институции би трябвало да допринесат със своя опит там, където няма необходимото обучение в Frontex, то трябва да се осъществи. В комисията ДРОА обсъдихме вече това досие. В Страсбург проведох срещи с докладчиците в Сянка и с други членове на парламента. Всъщност, до тази сутрин смятах, че можем да стигнем до 9 компромисни изменения, но сега трябва да кажа, че компромисно изменение номер 7 вече не може да бъде прокарано, защото членовете на парламента промениха малко своята позиция по отношение на този текст. Освен това, господин Комоцакос от а, НП, който е докладчик сянка в Либе, даде своята позиция по измененията. Имаме дълъг списък с изменения. По съдържание обаче, вероятно ще имаме трудности в разискванията с колегата. Успяхме да стигнем, както вече ви казах, до 7 компромисни изменения. Надявам се, че те ще бъдат прияти. Имаме и две устни изменения. Задала съм въпрос на колегите дали могат да приемат тези компромиси. Искам да чуя какво смятат те. И два заключителни коментара от общ характер. Докладчика на ЕНП, господин Комуцакос, има две изменения, които не са свързани с човешките права. Тези изменения са свързани по-скоро с връзката на Frontex с националните правителства. Тъй като не участват а, други комисии тук, аз принципно се съгласих тези изменения да бъдат включени в нашето становище. Те ще бъдат разгледани и в Либе. И на второ място нещо, което се подкрепя и което не беше отхвърлено през декември. В документа да не използваме думата illegal, а да използваме irregular. Някои от членовете на парламента бяха в Варшава на разискванията. Разбра се, че и regular е много по- е ясен и точен термин, отколкото и legal. Доколкото разбрах от превода, ще гласуваме в АФЕТ по това становище този четвъртък. Благодаря ви. Искам да ви попитам дали някой желая да вземе думата по тази тема, в частност по предложенията и измененията? Ε, συνεργασία που πράγματι είχαμε, синергасия συνεργασία. Е благодаря. Искам да благодаря на госпожа Лох Билер за доброто сътрудничество. Успяхме да стигнем до споразумение по много точки. Нека да кажа, господин председател, че текста, свързан с изменението на регламента за Frontex, всичко това е много важно. На първо място искаме да укрепим ресурсите, с които разполага Frontex и ефективността на Frontex. В същото време искаме да засилим зачитането на човешките права. Когато приемаме един такъв важен текст, трябва да знаем, че ще имаме пряко въздействие и затова трябва не само да сме ефективни, но и е, прозрачни, защото става въпрос за борба с нелегалната миграция в Европа. Искам да добавя, че Frontex има изключително важна роля за страни, които са на границата на Европейския съюз, някои страни са изправени пред сериозен миграционен натиск. Факта, че съм грък, господин председателю, ме кара да обръщам внимание не само на работата на Frontex, но и на човешките права. 90%, подчертавам, 90% от незаконните или нередовните иммигранти в Европа започват своя път в този континент от Гърция. В а, моя текст аз насочвам вашето внимание към този факт. Това е логиката на моите изменения. Аз все пак съм докладчик в сянка от името на ЕНП. Естествено, че човешките права трябва да се отчитат. Няма да направим никакви отстъпки тук, но ефективността на Frontex също не трябва да се подкопава. Благодаря отново на госпожа Лок Билер за конструктивния дух, който тя демонстрира. Аз разгледах нейните предложения и мисля, че демонстрира достатъчно голяма гъвкавост къде моето мнение не съвпада с нейното. Там, където аз смятам, че нейните предложения ще накърнят възможността на Frontex да действа. Всъщност аз смятам, че тези текстове едва ли ще допринесат кой знае колко за защита на човешките права не повече от това, което се предвижда в съществуващия текст на комисията. Ето тук възразявам. По отношение на сътрудничеството, обаче си мисля, че сме близо до приемане в АФЕД в четвъртък. Искам да благодаря на всички други докладчици в Сянка и членове на комисията за доброто сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Желая ли още някой да вземе думата по тези изменения или пък по устните изменения? Никой? Може би госпожа Лохбилер като докладчик. Uh, бих искала да чуя от другите докладчици, всянка от други политически групи, но тъй като това не се случи, много ми е сложно, тъй като аз получих отзиви само от докладчика Сянка от НЕП. Надявам се, че утре или в други ден ще можем да имаме по-ясна представа за това доколко силно се подкрепят другите компромиси. И накрая искам да кажа, аз не искам да възлагам допълнително време върху плещите на Фронтекс, но също така няма да съглася с онези компромиси, които отиват другата крайност. Ако имаме документ с хубави думи за човешките права, но документ, който не предоставя необходимите инструменти на разположение на фронтекст, за да може фронтекст да работи и в сферите, които са свързани с човешките права. Аз няма да се подпиша под такива предложения, но се надявам, че толкова кани предложения няма да бъдат и получени. Благодаря. Аз също мисля, че ще намерим съответно решение. Имаме обаче още едно изказване от страна на докладчика в сянка. Аз съм убеден, казва докладчикът в сянка, че няма да е необходимо да се взема такова решение, например да се отеглят подписи, това не мога да си представя. Приемам, че госпожа Лордбиер е достатъчно опитна, за да преодолее такива трудности. Искам обаче наистина да подчертая следното, без значение какви възражения, какви трудности съществуват, които вече споменах – тези трудности се отнасяха само до определен брой точки от доклада на госпожа Лохпилер и аз обясних защо имам такива възражения. Тук обаче и днес ние може би сме единствените, които сме уведомили госпожа Локбилер за нашето становище по отделните точки и е логично да изчакаме реакциите на останалите политически групи. Надявам се във всички случаи, че ще стигнем до решение. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Мисля, че след тази декларация, след това изявление, госпожа Локбилер ще намери заедно с докладчика в сянка решение. Господин Холит обаче иска да вземе думата, моля. Бих искал да се извиня на госпожа Лохбиле. Ще гарантираме това нашия докладчик в сянка да свърже с вас още утре и извинявайте, че тя в момента не присъства тук. Благодаря, казва председателят. Надявам се, че с това можем да приключим обсъждането на точка 6. Остава ни още една точка от дневния ред, за която имаме на разположение 10-15 минути. Трябва да преминем към точка 7 от дневния ред. Става дума за доклад на членовете взели участие в делегацията на Комисията по външни работи на Общото събрание на ООН от 14 до 16 ноември 2010 година. Това бяха 10 души, които всъщност съставляваха делегацията. Госпожа Лох Билер също участва в това пътуване, в това посещение. Имаше много срещи в рамките на тази делегация, на нейната програма. Господин Лайфрид също присъства като част от делегацията. Беше обсъдено положението в Африка и най-вече в Южен Судан. Става дума за съвета за сигурност на ООН и мисля, че въпросът свързан с Судан беше основният предмет на дискусията, която беше проведена. Имаше референдум в Судан, очакваме резултатите от него госпожа Лина Адвидсон от Бюрото на Върховния комисар по правата на човека в Брюксел днес също присъства. По тази причина искам да я помоля, ако желае, да каже няколко думи и изобщо да направи коментар по това посещение. Благодаря. Имам предложение, казва председателят. Господин Лайфрид първо да изкаже своето становище по посещението на тази делегация. Моля. Благодаря ви, господин председател. Много жалко, че имаме само 10 минути, защото аз планирах да се изказвам по не половин час. Не, не, сериозно, вече разбира се, че ще бъде катък. Първо, искам да кажа, че цялата делегация беше много добре подготвена, проявяваше много искан интерес към всички въпроси. Ние имахме срещи с много високопоставени лица, промяната в резултат от Лисабонския договор, като че ли беше непрекъснато с нас. Сега в момента е много по-лесно за нас да срещаме с високопоставени длъжностни лица, отколкото преди. Това беше една бележка от общ характер. Вие споменахте, господин председател, за Судан. Да, наистина това беше един от основните въпроси, който обсъждахме. всички хора, с които се срещахме, бяха не особено сигурни за това, как ще премине референдум. Те не бях сигурни дали ще бъде възможно да се подготви толкова голям референдум за толкова кратко време. И това прозвуча и от страна на партньорите ни от ОНЕ, и от страна на други организации, с които се срещахме. Но Току-що разбрах от съобщение за пресата, че нещата вървят добре. Следващият въпрос беше човешките права в контекста на финансирането на дейностите, свързани с човешките права. Разбира се, економическата криза възпира и ООН от това да разполага с достатъчно средства, за да се бори срещу нарушаването на човешките права. ООН е, усещат много ясно, че държавите членки имат по-малко средства да финансират дейности на ОНЕ и това още повече въжи за тези организации, които правяха доброволни вноски, които сега се въздържат от това да правят тези доброволни вноски. Що се отнася до Комисията на ОНЕ по човешките права и за това как се извършва взаимодействието между Нью Йорк и Женева, чухме, че е по-добре да се съсредоточи дейността повече в Нью-Йорк и по-малко в Женева. Така че това е един въпрос, който заедно обсъждахме. Един друг много важен въпрос, много интересен също така беше как да се справим с ситуацията, в която понякога държавите членки – се стремят да се ангажират с дейността на съвета по човешки права на ООН, при положение, че тези държави членки нямат особено добра репутация, що се отнася до човешките права дали има възможност някакъв натиск да бъде оказан върху тях или просто те някакси да бъдат блокирани вътре в този съвет. Също така имаше един друг въпрос, който постоянно стоеше на дневен ред. Той не е свързан пряко с човешките права, но е много интересен. В момента след Лисабонския договор Европейския съюз се стреми да стане по-влиятелен в системата на ОНЕ. и в скоро време ще се решава кой ще говори от името на Европейския съюз и какво трябва да бъде нивото в иерархията на Европейския съюз, но тези, които ще имат право да говорят от името на Европейския съюз в ОНЕ. Всички онези държави, които като че ли имат а, много, средно много добро отношение от страна на Европейския съюз, например, що се отнася до търговските режими, повечето страни от АКТВ гласуваха срещу Европейския съюз по този въпрос. И представителите на тези страни много ясно заявиха, че те не смятат, че това е добър подход. Ние пък от своя страна достатъчно ясно дадохме да се разбере, че ние не смятаме този подход за приятелски спрямо Европейския съюз. Разбира се, обсъждахме много други интересни въпроси, но искам да кажа само в най-общи линии, че е, всички членове на делегацията бяха много ангажирани, е, бяхме много единни, много добре работихме помежду си, защото различните учреждения на ООН се намират в различни сгради, фоне ние решихме, че ще се поддържаме и в това отношение ще, ще бъдем всички заедно през цялото време и заедно ще вървим от една драда в друга, така че всичко това беше много добре. Благодаря за това изказване. За съжаление нямаме на разположение половин час, за да изслушаме този доклад за посещението на делегацията. Госпожа Лохпилер, искате ли да вземете думата по тази тема? Благодаря. Няма много какво да допълня към това, което каза колегата. Ние имахме една среща с Мишел Бачле, бивш президент на Чили. Тя в момента е комисар на ОНЕ по въпросите на жените. Разбира се, предстои да извърши много работа и разбира се, са необходими е, пари, за да може да извършва своята дейност. Ние обсъдихме въпрос е, за жените в зоните на конфликти и войни. Е, и това е един от въпросите, с които тя се занимава. Ние имахме такава резолюция, която приехме в Европейския парламент. И също така тя каза, че ще се стреми да изпълни една от целите на хилядолетието за развитие, а именно онази цел, която се отнася до намаляване на майчинската смъртност и здравето на децата. Тя изяви интерес и ние поканихме, когато тя е в Брюксел, следващия път да се изкаже пред парламента. Благодаря. Сега искам да попитам госпожа Адитвън дали желая да вземе думата. Е, Благодаря, господин председателю. Имаме много малко време, за това ще бъда съвсем кратка. Аз исках да ви дам информация за това, какво се случи след 56-тото заседание на Общото събрание на ООН. Общо събрание преди коледа прие около 65 резолюции, свързани с човешките права. Няма сега да ви отекчавам с списък на всички тези резолюции, освен ако не проявите изключително голям интерес в 6.30 вечерта. Голям брой резолюции бяха прияти с консенсус. Онези, които обаче получиха внимание в медиите, са онези, които не се радваха на консенсус. На първо място, ако погледнем положенията в различните страни, обичайните за подозрени Иран, Миянмар, Северна Корея, Близкия изток, общо 11 такива резолюции. Нищо ново по отношение на този списък. Ако погледнем сега тематичните резолюции, например резолюция свързана с екзекуции без съд и присъда, съда, тази резолюция винаги е подкрепена от Европейския съюз. Тя се прие и този път сексуалната ориентация беше тема на една резолюция, която се оказа горещия картоф. В резолюцията се насочва вниманието към уязвимостта на лица, които са застрашени поради своята сексуална ориентация. В крайна сметка САЩ се намеси и тази резолюция също мина, беше приета. Прие се и резолюцията за смъртното наказание. Сега имаме мнозинство, на което до сега не сме ставали свидетели. Имаше няколко резолюции, свързани с е, оклеветяването на различни е, религии и още няколко неща. Имаше няколко нови правила, свързани с третирането на жените затворнички. Тези правила не трябва да бъдат забравени, когато става въпрос за уточняване на вътрешните процедури. Знаете, че ще има директива относно процесуалните права и зелена книга относно задържанията. През 2014 година ще има световна конференция относно правата на местните общности. Това е общо, зато не искам да ви забавям. Благодаря. Благодаря за това толкова кратко изказване и за това, че има 58 изменения. Наистина това, което сте свършили, внушава уважение. Благодаря ви. Искам да посоча, че през следващите седмици ще се обсъжда състава на делегация за Женева и стигаме до точка 8 разни въпроси. Имахме информация, че госпожа Вържа иска да вземе думата по тази тема. Моля. Да, в началото на заседанието аз помолих да взема думата, но мисля, че председателката не ме разбра правилно. Искам да отделим достатъчно време на ситуацията в Тунис. Тук, може би, се повтарям непрекъснато и се извинявам за това, но там наистина се случиха неща, които наистина са много лоши и тези неща станаха сега в края на седмицата. Има 25-30 и дори повече жертви и списъкът се увеличава непрекъснато със всеки час. Това е за ситуацията в Тунис. И смятам, че нашата подкомисия по правата на човека трябва да се занимае с този въпрос. Ние ще е, вземем отношение по това. Барбара е, вече се изказа, госпожа Шалка също работи по тази тема. Редица от нас е, ще е, се застъпят за това да се проведе най-сетне разискване по време на пленарното заседание. Това би било добре. Това обаче не означава, че ние като подкомисия по правата на човека не би трябвало да се занимаем с този проблем. Аз не мога да отида в Тунис. Защо? Бях наказана за това, защото казах, че в Европейския съюз се мери с двоен стандарт. Може би това не се харесва на парламента и може би затова не пътувах в Тунис. Аз не мисля, че трябва непременно да отида в Тунис на място, за да знам какво се случва. Аз мога да го науча и по друг начин и искам да посоча че ние сериозно трябва да обърнем внимание на ситуацията там. Последното, което исках да кажа, е следното. Госпожа Арно вече посочи, че говорителят на госпожа Аштън тази сутрин зае ясна позиция по станалото сега в събота и неделя – какво беше посочено? Отговорителя бяха подканени тунизийските власти да не прилагат е, сила и беше посочено също, че те трябва да се въздържат до известна степен при налагането на сила, но от друга страна трябва да имате предвид, че има 25 до 30 жертви. Това е, не ви ли създава опасения, не ви ли създава грижи? Наистина е, аз смятам, че тази ситуация е скандална, но това не беше подчертано по подобаващ начин. Тук не става дума само за правозащитниците. В Тунис са, жертви обикновени граждани, които участват в демонстрации, които биват убивани. Тези лица биват задържани на улицата и това е всъщност нещото, което сега се случва в Тунис. Аз мисля, че ние не можем да се задоволим само с хубави думи за правата на човека, когато ситуацията в Тунис е наистина толкова тежка. Отговорността на всички нас е да посочим тази ситуация и да осъдим, защото иначе просто е, ще бъде загубено доверието на Европейския съюз и на Европейския парламент, в частност по е, въпросите на правата на човека. Ние не трябва да бездействаме. Ние трябва да действаме и в парламента като цяло, и в е, рамките на пленарните заседания, но и тук в нашата подкомисия. Мисля, че е, трябва да обърне внимание на това изявление на говорителя на комисията. То наистина е твърде недостатъчно. Благодаря, казва председателят. Мисля, че това, което вие казахте е вярно по време на пленарното заседание следващата седмица. Този въпрос трябва да се постави на обсъждане, а също така да стане предмет и на специално заседание на нашата подкомисия. Ние ще се занимаем с този проблем в рамките на разширено заседание на бюрото. Мисля, че времето около коледа, коледната вакансия, в която Европейския парламент не работи, протече много драматично, що се отнася до ситуацията с правата на човека в Европа и в света като цяло. Ние говорихме вече по тези въпроси в рамките на точка първа. Става дума за процеса срещу Ходорковски, срещу Лебедър. Става дума за проблемите в Беларус. Става дума и за задържането на много лица от опозицията в Беларус. Става дума и за Тунис. Това са всъщност ситуации, които протекоха много драматично в дните около коледа. Не знам дали има някаква зависимост, дали има някакво обяснение за това, че европейските институции не реагираха. Европейския парламент не можа да реагира на събитията в Беларус. Следващата сряда ще има среща на Евронест, където ще се проведе дискусия по Беларус. Комисията АФЕЦ също ще се занимае с тази тема. Смятам, че момента е подходящ да се говори по тази тема и че трябва да се вземат съответни решения. Ние не трябва да отлагаме и да говорим само за диалог. Трябва да направим нещо. Дами и господа, времето на нашето заседание изтече. Искам да благодаря на всички за участието. Госпожа Локбилер иска да каже още нещо. Support, uh, what... Съвсем накратко. Подкрепям казаното от вас. Трябва да обсъдим въпрос с Тунис. Когато дойдат делегациите, очаквам, че ще имаме време за нещо подобно. Има една статия в ЕС Обзървър, върховният представител Катрин Аштан се сравнява с ембаргото за търговия с оръжие, наложено на Китай след онова, което се случи на Тянанман. Не можах да разбера какво точно се има предвид. Това е дебат, който ще се води, така ли, за премахването на, на ембаргото спрямо Китай. Може би статията не е, е вярна. Това е изключително добър въпрос, само че няма много хора останали в залата. Това е въпрос, който е много добър. Той надхвърля и отговорностите на госпожа но Имаше заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък на 16-17 декември преди коледа. Там върховният представител представи редица стратегически документи, свързани с отношенията с Китай, Русия, САЩ. Там се включи и възможността за преразглеждане на ембаргото върху търговия с оръжие с Китай. Темата е изключително сложна. Не става въпрос само за резолюция на съвета. Мисля, че ще може да зададете този въпрос на господин Албертини, председател на Комисията по външни работи. Секретарята се опитва да намери тези документи, но те не са публично достояние. Чувам, че се цитират не са били прехвърлените на парламента, макар че помолих за тях. Е, не само ембаргото, и други въпроси има там, които са важни. Вероятно ще има някакъв нов вид политика. Не е добре обаче, че парламента не се уведомява, когато има такива дискусии. Благодаря. Този въпрос не е нов. Ние сме го обсъждали. Благодаря обаче за пояснението, които направихте. Искам още веднъж да благодаря най-сърдечно на вас всички за вашето присъствие. Благодаря също и на поканените гости, благодаря и на преводачите, с което закривам заседанието.